Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne heute. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, бих искал да открия днешното изслушване по Бялата книга за транспорта. Както знаете, днес сутринта обсъдихме Бялата книга, докладчика е сред нас господин Ван де Камп, за жалост обаче не разполагаме с много време, затова ще помоля всички оратори да се съобразяват с даденото им време. 6 минути. Единствено господин Грош, който е най-важният ни оратор днес, тъй като е бил докладчик по бята книга 2011 година, ще разполага с повече време. Много ни е натоварен дневния ред, за това ще призова всички да се придържат към ограничението във времето. След всеки кръг от презентации, докладчиците в сянка ще имат по две минути време за изказвания и допълнително по една минута за членовете. Разбира се, ако желаят да вземат думата. Нека започнем с първия оратор за днес. Познавам го много добре. Вече 10 години. Много ми е приятно, че е до мен. Това е Матю Грош. Давам му веднага думата. Благодаря ви, господин председател. Скъпи Михаил, вярно е, че се познаваме отдавна. Не винаги сме на едно и също мнение, но така или иначе, защитаваме едни и същи идеи. Ще се опитам да не надхвърля даденото ми време. Разбира се, невъзможно е в рамките на 10 минути да премина към през всички ключови теми, Основното, което трябва да се разбере е, че сектора транспорт е от ключово значение за работните места, за БВП. Знаем, че търсенето ще продължи да нараства и при пътническия, и при товарния транспорт. Това е първото основно предизвикателство. По-късно ще ви предоставя копия на слайдовете си. И тъй, както казвах, търсенето ще продължи да нараства. А ние трябва да се съобразим и с околната среда, вредните емисии на со 2 Транспортът е един от големите източници на този вид замърсяване. Виждате, нарастването на емисиите в сравнение с 1999 година. Именно за това комисията през 2011 година публикува бялата книга. Да разгледаме трафика на товари. 36,9% морски транспорт, 45,8% сухопътен транспорт, а при пътниците около 8% по пътищата. Следователно трябва да помислим за някакви нови решения. В бялата книга беше обърнато внимание и на условията за труд. Попаднах на неодавнашно проучване в Италия, което показва, че има все по-голямо търсене за сухопътния транспорт ако се гледат цифрите за работните места. Много е важно да се разкриват нови работни места, но условията за труд и социалния дъмпинг причиняват силно безпокойство. И именно това е едно от големите предизвикателства. Трябва да мислим и за пътната безопасност, както и правата на пътниците европейското транспортно пространство. 2011 година за нас беше важно да се създаде мрежа между трите основни начина на транспорт, проекта Единно европейско пространство – Искахме да се направи анализ на технологиите с цел подобрение, да се работи по инфраструктурата с финансиране около 500 милиарда до 2030 година. Разгледахме отварянето на пазарите и стигането до най отдъстровни региони. Тогава Разгледахме и предизвикателствата като ефективност, устойчивост, екологични последици, условия за труд и безопасност. Разгледахме транспортните средства от тази гледна точка – Принципно знаем, че сухопътният транспорт е много ефективен, както виждаме и от диаграмата, но е вреден за околната среда, не е достатъчно устойчив. Ако разгледаме железопътния транспорт, там ситуацията е точно обратната. Съответно, виждате речния и морски транспорт, той е подобен на железопътния като характеристики. Въздушният транспорт пък е по-сходен с сухопътния. Комисията, освен това, разгледа ефективни средства за съчетаване на модалностите. За мен тогава беше важно да се разбере, че ние имаме нужда от всички видове транспорт. Не бива да ги противопоставяме едни на други. По-скоро трябва да отговорим на въпроса кой вид транспорт е най-подходящ на даденото място. Това означава, че трябва да се имат предвид всички видове, включително и обществения транспорт – велосипедния транспорт, както и придвижването пеша. Предложението на комисията, както казах, обхвана всички видове транспорт, плюс велосипедите, пешеходците. Говорихме обаче и за енергийния микс, както и правата на пътниците, безопасността, Знаете, че парламентът винаги е настоявал на тези две теми. Имаше очаквания, свързани с хартата за пътниците, която трябва да въжи за всички видове транспорт. Разгледахме и издаването на билети. Самият аз съм от граничен район между Белгия, Люксембург и Германия – в моя регион знае много добре колко трудно се осигуряват билетите, когато трябва да минеш границата. Всичко това трябваше да се подобри. Тогава бяха дадени някои отговори. Искахме да се структурират коридори, мрежи, като коридорите са основните оси, а в допълнение на коридорите трябваше да се разработят местните мрежи. Бялата книга постави акцента върху трансевропейските мрежи. Отбелязахме, че когато мрежите преминават границата, възникват проблеми – тесни места, задръствания, имаше какво да се подобри, включително и по речните пътища. Ние искахме да поемем до някъде товара от сухопътния транспорт, да направим промяна, да видим какви са емисиите от СО2 и да работим чрез функционални блокове. Така или иначе, опираме и до европейското въздушно пространство, което все още е разделено 27 до 28 такива единици. Разбира се, призовахме и за финансиране, като трябва да подчертая, че тогава поискахме около 30% подпомагане на транспортния сектор. Знаехме, че се работи по механизма за свързване на Европа около 33 милиарда говорихме и за разпределение на финансирането на части 20, 50, 80%. Споменах вече отварянето на пазарите. Тук беше важно да разгледаме качеството на услугите, обучението и екологичните мерки. Често за отварянето на пазара се говори като за някаква самоцел. Ние обаче искахме да подобрим качеството. Тогава за нас беше важно да се работи по предоставените услуги, но тогава Комисията по транспорт гласува против – все още има трудности с пристанищните услуги. Разгледахме логистиката, многомоделността, самоделността. Говорихме и за обучението. Най-вече във връзка с морския транспорт. В бята книга се обърна внимание и на социалния дъмпинг – тя посочва, че той отново трябва да бъде разгледан. Знаете, че в миналото вече се бяха провели много ожесточени дебати на тази тема. Разгледахме и разходите, както и тяхното интернализиране като условие за самодълността. Какво означава това? Означава всички видове транспорт да намерят начин да овътрешностят разходите. Освен това, за нас беше важна стандартизацията на европейско ниво за всички видове транспорт, особено железопътния тъй като знаем, че това е слабата брънка във веригата. В тази диаграма виждате големите разлики между държавите членки. Нещо, което прави доста скъпо усилието за стандартизиране в ЖП отрасъла. Това, което съм изброил в диаграмата, са различни елементи. Те бяха много важни на времето. Казахме, че трябва да бъде ясно какви са целите, но аз ще премина към следващите диаграми на бързичко. Искахме да има осезаеми резултати. Призовахме за ежегодно докладване, за да се направи оценка на набелязаните цели. Също така решихме, че трябва да се анализира изпълнението в държавите членки, както и възможността за санкции. Не искам да цитирам имена или да давам конкретни примери, но всички ние сме запознати с четвъртия железопътен пакет и знаем, че проблема е свързан най-вече с транспонирането и изпълнението в държавите членки. Необходими са нови законодателни инициативи. Трябва да се подобри изпълнението. И накрая Според мен парламентът ще трябва да преразгледа собствените си заключения по делегираните актове и комитологията. Много от предложенията са свързани именно с това. Нека ви напомня, че обсъждахме и летателното време за пилотите. Тук има решение от ключово значение – нещо, на което трябва да се обърне по-голямо внимание в парламента. Накрая. Нека кажа, че ни трябват ефективни транспортни услуги. Само така транспортът ще изиграе ролята, която му се полага в економиката. Това е важно за бъдещето, всеки го знае. Аз съм се спрял на някои от най-важните елементи, заедостта, социалният дъмпинг. Така или иначе, по-късно вие ще имате достъп до моите слайдове. Ще се запознаете по-подробно с тях, но за мен най-важното е Европа да не стигне дъното, да не се търси само най-ефтиното. Много ви благодаря. Не сме се виждали от известно време, но както можах да се уверя, нищо не се е променило. Сега да преминем нататък. Михаил Нилсен от Международния транспортен съюз. Господин Нилсен, имате 6 минути. Благодаря, председателю. Благодаря ви, че а, ни поканихте на това заседание. Както знаете, нашата организация представлява оператори на автобуси, таксита в много държави по света, включително държавите членки. Нашия сектор създава работни места – много хора а, работят при нас. 90% от средствата идват от нас, автобусите а, превозват повече хора, отколкото трамваите и метрото. Нашата организация ИРУ иска да създава работни места. Какво се опитваме да направим? С много евродепутати искахме да включим такситата и автобусите сред целите на Европейския съюз. Създадахме група на високо ниво и форум за мобилност на гражданите. Те произведаха ето това. Идеята беше да се направи една програма 15-25 година, за да се използва два пъти повече обществения транспорт по земя. Що се отнася до превоза на товари? Необходими са нови идеи, за да има растеж и способност. Трябва да излезем от разделното мислене на всяка тема сама по себе си и отделяне на отделните подсектори. Не, транспорта трябва да се разглежда цялостно, като едно цяло. Не може да имаме интермодален а, интерподална промяна, а, защото ако, не, ако мислим така, това няма да стане факт. Трябва да мислим също така за новаторството. По-късно ще говоря а, и за транспортната система. трябва да свържем отделните обществени видове транспорт. Трябва да може в трансграничен план да се действа и да се съчетаят видовете транспорт. Това е много важно за ИРУ. Но да мислим и извън шаблоните. Какво ще се случи? Същите ли ще бъдат нашите камиони, автобуси, коли? Може ли да се случи това, което се случваше в Германия 1901 година? Там тогава имаше електрически трамваи, които се движиха по шосетата. Новаторството в шосейния транспорт е много важно. И то наистина трябва да е свързано а, отделните видове транспорт трябва да бъдат свързани. Това са нашите цели. Инфраструктурата и нейното финансиране. Изключително важно е това за нас. Различните видове за финансиране трябва да се използва шосейния транспорт. Има липсващи връзки. Давно говорим за това альтернативните структури за, извинете, структурите за и альтернативни горива, защото хубаво е, че имаме альтернативни горива, но няма инфраструктура за тях. Имаме ли достатъчно средства, за да заплатим новата инфраструктура, инфраструктурата на бъдещето? Винаги сме казвали, че сме готови да платим, но дали това вече не е факт? Трябва да се направи проучване за това колко плащаме вече а, и колко потребяваме и колко би трябвало да плащаме. Искаме да има чартерна система за всички потребители. Не искаме да се плащат два пъти и парите трябва да бъдат заделени за транспорта, от който идват. Ако искаме интелигентна система с електронни елементи, те трябва да бъдат взаимозаменими или взаимосъчетаеми, за да няма прекалено много уреди в нашите автомобили. Всичко ще бъде поставено обаче на карта, ако вътрешния пазар, единния пазар не работи добре. А той не работи много добре днес. Имаме неясни правила, Имаме нови оператори, имаме интегратори, притежавани от държавата, имаме посредници, които оказват натиск върху цените и създават нелоялна конкуренция. Това означава, че във всички сектори има нелоялна конкуренция. Първо, такситата. Ще ви дам примери за нелоялна конкуренция, които пречат, някои наричат това новаторство. Има програми, които да се ползват от интелигентните телефони, още откакто се създадаха интелигентни телефони и съответно могат да се повикват такситата така. В Иру. Смятаме, че правилата са важни. Всички трябва да спазват правилата и правилата трябва да бъдат налагани. А за такситата трябва да има достъп до професионални услуги. Всеки, който плаща за заплащане, би трябвало да ги спазва. Това включва и така наречения споделен економичен транспорт. Това, което направихме ние, е да направим една глобална платформа, която обединява всички приложения за таксита. А, има проблеми с достъпа до пазара, свързани с, а, например, почивките на шофьорите във Франция и други. Правилата трябва да са ясни, да бъдат тълкувани по един и същи начин и прилагани по един и същи начин. Искаме равни условия, достъп до услуги. Ако тези пазарни условия не се подобрят в бъдеще, то каквито иноваторства да въведем, те няма да постигнат много. Трябва да подобрим начина на работа днес, за да работим по-добре утре. Най-доброто бъдеще е това, което ще направим заедно. Нека да създадем най-ефикасната система за транспорт днес, а не утре. Благодаря на господин Нилсен. Следващия оратор е господин Хюсейн Кан от Европейските авиолинии. Благодаря ви, председателю. Аз ще кажа няколко думи от наше име. Искам да благодаря на предишния докладчик. Извинявам се. Благодаря на предишния докладчик и на настоящия за работата им по бялата книга. Конструктивни бележки бяха направени и сферата на авиацията. Можем да ги разработим и тук, пък и в Европейската комисия в работата си. За да има пълна прозрачност, това е Асоциацията на европейските авиолинии. Както виждате тук, при нас традиционните мрежови превозвачи, които летат от големите летища, държави, но при нас има интегратори, превозвачи на товари, както и по-периферни фирми. Точно обратното на онези, които твърдят, че събираме само големите оператори. Господин Грош по-рано каза, че 9 милиона и половина са полетите всяка година, 860 милиона пътници летят в европейските авиолинии и над половината от тези са междуконтинентални пътници, които избират европейските авиолинии. Тоест много добра свързаност на Съюза. 7 милиона и половина товари годишно европейски авиолинии пак и свързване на света с Европа чрез 120 държави, което изключва 28-те държави членки, т.е. 190 по света общо. Почти целият свят свързваме с Европа. Нашата принадена стойност или създаването на стойност 450 милиарда евро влизат в БВП на Съюза годишно. Това означава милиард и 200 милиона ежедневно. Едно от всеки 40 работни места е в авиационната индустрия, ако погледнем преки, непреки и други работни места. Нетната печалба не е много добра, 1,3 е маржа, Миналата година оборота ни е 100 милиарда. Звучи като много пари, но ако погледнем пазарната реалност е, и много други индустрии по света, 1,3 до 1,4% марш печалба не е много добре. Това означава 2 евро и 40 цента печалба годишно на превозен пътник. Някои циници казват, че не става дума само за цената на едно кафе колкото е това, а и една трета дори от цената на едно кафе са тези средства в някои държави. Очакваме тази година да е по-добра от настоящата, но не нещо драматично по-добро и няма как да се гордем от него като индустрия. Сега, когато говорим за новаторства и инвестиции, авиолиниите, които представяме, ще закупят около 745 самолета в близко бъдеще. Инвестициите са 75 милиарда щатски долара, 73 щатски долара, 75 милиарда евро. Не само инвестициите са големи, но това всъщност показва, че половината от самолетите са европейски което създава новаторство, работни места в Европейския съюз. И всяко ново поколение самолети е 15% по-безопасно, що се отнася до емисиите на шум, на вредни газове и така нататък. Ето ви устойчивост и работни места и според нас това играе изключително важна роля. Така, сега нека погледнем бъдещето на Европа и конкурентоспособността на авиопазара. Нека да се отдръпнем от това, че съм представител на авиолиниите и да разгледаме контекста на транспортните модалности в Европа. Преждеговорившия говори също за това. Това, което той каза и това, което аз казвам е едно и също, ако погледнем изискванията на индустрията. В авиационната индустрия и особено авиолиниите, които се конкурират на глобално ниво, показват, че Европа не може да работи изолирана. Сама ние сме част от една глобална система и така трябва и да действаме. Има обаче няколко примера в законодателното ни минало, които създадаха проблеми в тази насока. По-интелигентната регламентация. Всички днес тук според мен ще говорят за това, че имат по искат по-ефективни и ефикасни норми и прилагане на съществуващото законодателство или норми, за да имаме равни условия на вътрешния пазар намаляване на тежестите, независимо дали са данъчни, други видове сборове или неефикасности. Отново те трябва да бъдат разрешени като проблеми. Казвам го от името на всички видове транспорт, не само от името на авиоиндустрията след това да действаме така, че да има равни условия за всички. Говоря за различните видове транспорт и равенството между тях. Ако погледнем глобалната система, един от активите на Европа е, че по конкурентоспособността имаме най-добре функционираща транспортна система. Много по-добре сме от САЩ, от Близкия изток и от Далечния изток което всъщност обаче показва само, че не сме оптимизирали начина по който използваме тази отлична система. Трябва да извлечем максималното от всеки вид транспорт, за да бъдем по-конкурентно способни. Председателят ме погледна, изправи 6 минути 29 секунди. Това е. Благодаря. Thank you very much as well. The next speaker... Благодаря. Следващият оратор е Либо Лохман от общността на европейската ЖП структури и инфраструктурните компании. Ако можете да ми дадете дистанционното за управление на презентацията. Благодаря. до някъде ще резюмирам това, което вече беше казано и ще обясня какви инструменти бихме могли да прилагаме. Ако говорим за ЖП транспорта, тук в този пакет, мисля, че трябва да набележим правилни приоритически приоритети и най-вече да имаме ефективни стъпки, за да постигнем тези цели. Една от тези стъпки е намаляването на емисиите парникови газове с 60%, т.е. това е важна цел. Това е първата стъпка. Нека да почнем първите, да, да си поставим първите задължителни цели в това отношение. 60% намаления на емисиите парникови газове спрямо 1990 година нивата. Нека това да ни е първата задължителна цел. Когато говорим за този тип емисии и говорим за ЖП транспорта, ЖП транспорта е част от решението. Това беше казано от докладчика. Така че ето, ние вече имаме инструмент как да постигнем целите. И следвайки обясненията на господин Грош от е, преди няколко минути за ефективността на ЖП транспорта. Да, е, тази ефективност може да бъде подобрена. Това идва от иновациите, а не само от е, стандартния пакет при групиране. Виждате също така, и еволюцията. Виждате, че ЖП транспорта е все по-важна част от транспорта и виждате как постепенно се прехвърля транспорта към ЖП транспорт и по този начин се намаляват общия брой емисии. Така че ние сме, ЖП транспорта е част от решението като цяло за намаляване и на употребата на петрол а именно чрез електрифицирането. Идеята е как повече да се електрифицират обществения транспорт, не просто да се намалява ам, употребата на петрол, но как да се прехвърлим към електричество. Когато говорим за заедостта, ЖП транспорта има голям брой а, работни места. Виждате а, нашите работници генерират над 1,1% от общият БВП на Европа. Така че това е връзката с така желаната оперативна съвместимост. И ако искаме да използваме напълно развитието на ЖП транспорта, ние трябва да а, изградим добри а, права за, а, в социален план. Това, което трябва да постигнем също на терена е да имаме едни добри политики за регулиране на цените. Нека да видим тези стойности и да поставим фактите на масата. ЖП транспорта плаща една такса, която е на влак километри. Това е голяма тежест. Също ние трябва да помислям как да намалим влиянието на транспорта върху обществото. Нека да екстернализираме различни, някои от възможните стойности и някои от възможните разходи и да се концентрираме върху транспорта. Имаме нужда от един друг, но друго понятие и да видим как таксите, които се събират, да бъдат реинвестирани в ЖП транспорта. И накрая, но не най-маловажно, имаме нужда от транспорт, който да е по-добър за околната среда и също да е удобен за обществото. За тази цел трябва да развием инфраструктурата инфраструктурата трябва да приоритизира тези типове транспорт, които осигуряват устойчив, устойчив транспорт, устойчив растеж, например обществения транспорт и как също да използваме вече съществуваща инфраструктура, така че да обслужваме възможно най-добре обществото. Това е също друг елемент, на който искам да се спрам. Основната идея е как да финансираме развитието на инфраструктурата по най-добър начин, как да имаме регулаторни политики, които да изградят едни добри условия за сътрудничество и, и за подобряване на, обще... на условията а, на използване на тези транспорти за обществото, как да подобрим електрифицирането, защото въпреки, че имаме 80% използване на електричество в ЖП транспорта, можем да постигнем и по-добре добри резултати и също как да направим целите за намаление на емисиите задължителни. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор Карин Дескепер, която е директор на а, Организацията Вътрешно горбоплаване Европа. Благодаря. господин Кръм, господин, благодаря господин Ванденка. Тук искам да ви представя платформата ИНЕ за управление на дългосрочните стратегии за воден транспорт в Европа. Като погледнете основните цели, става ясно, че намаляването на един на транспорта, който генерира много въглерод, е от ключово значение. Имаме нужда от интелигентни комбинации транспортът трябва а, да продължи да съществува и да се развива за нашата индустрия и търговия. Но, както вече знаете, днес вече плащаме огромни суми за пренасищането на транспорта. А, основно през пристанищата минава а, търговският обмен и този обмен се очаква да се засили 4 пъти, да се увеличи 4 пъти, така че ние трябва да сме подготвени за това увеличение. Ако погледнете настоящата карта, така да се каже, ще видите, че има много възможности за подобряване на ефективността в тези транспортни хъбове. И Виждате, ние всички сме силно разочаровани от това, че промените в съответните програми напредват много бавно. Искаме също да избегнем задръстванията, които се получават и е, виждате, че тук имаме една изкуствена стоеност от 300 км, която се налага. Е, при прехвърлянето към ЖП транспорт и воден транспорт. Това, тези задръсвания се случват най-вече около пристанищата и в градските райони, така че ние а, искаме да гарантираме а, използването на пътен транспорт, но а, само за тези, които просто не могат да използват друг а, тип транспорт и да оставим други възможни опции там, където това е осъществимо и когато хората имат нужда от тях. Също а, тъжни сме, защото тази мултимодална политика на транспорт всъщност не функционира. А пък имаме 20% намаление на а, различните типове а, транспортни инвестиции, имаме нужда от друг, друг тип действие. В момента имаме много фрагментирана транспортна система с големи разходи, а, свързани с задръстванията, както и с. А, въглеродните емисии. А ние искаме точно обратната, една система, която да функционира по-добре, с по-низко количество емисии и която да е по-конкурентно способна. А за да постигнем това, дигитализацията, цифровизацията може да допринесе много. А, ние работим за постигането на такава интелигентна система и също да имаме една мултимодална система, където а, да има широко сътрудничество, защото данните ни дават възможност да прехвърляме а, каргото. И само тогава ще имаме наистина постигане на този мултимодален модел. Например, транспорт между Ротердам и Констанца. Това може да се осъществи по вътрешни канали и реки. Този мултимодален транспорт а, когато включим каргото, разбира се, е, това ще намали цените. Ще имаме един модел на сътрудничество, на споделяне на капацитет, нещо, което а, напълно, е напълно различно от настоящата фрагментирана транспортна система. И трябва да има законодателство за еднакви стандарти, както и за безопасна среда за обмяна. Разбира се, важен елемент е инфраструктурата в този мултимодален транспорт. И нека също да не забравяме пристанищата. Било то на реките, било на море. Трябва да имаме. А, точно оттам тръгва директният достъп до мултимодален транспорт. Колкото повече възможности имаме там, толкова по-лесно ще можем да прехвърляме каргото. Защото ние не искаме само пристанища за транзит, или пък за складове, едва ли не, за карго транзита, искаме тези пристанища да дават, да допринасят с някаква принадена стойност, но също и да създават работни места. И накрая да не забравяме иновациите. Това не е лесен процес в транспорт, където имаме система с краткосроч... краткосрочни договори и ниски цени. Ако искаме мултимодална логистика, както и екологизиране на транспортния сектор, ще имаме нужда от иновации, докато тези иновации струват пари. И ако а, ние искаме да постигнем напредък, трябва да имаме стандарти на терена, трябва да развием логистиката и иновациите. Благодаря. Благодаря. И последният оратор по този панел, Херман Майер от РТИКО, интелигентни транспортни системи Европа. Господин Майер. Благодаря, господин Крамер. Благодаря е, за поканата на това важно изслушване. Да, тук виждате използването на технологиите. Ако успеем да съгласуваме техниката, ще имаме презентация. Сега, нека да ви говоря за интелигентните транспортни системи. Те са важни за интегрирането на различните типове транспорт, така че да имаме една обща транспортна система, която да обслужва и пътуващите, и логистичните операции. Първо виждате какво представлява партньорството RTCO ITS Европа. Имаме над 100 партньора от различни сектори, които са нужни, за да изградим интелигентни транспортни системи и те да са реалност в Европа. Тук е, фокусът е върху сътрудничеството за развитието и разполагането на системата. 19 държави членки участват в това партньорство, защото инфраструктурата а, инфраструктурната политика на държавата членка е от ключово значение за изграждането на интелигентни транспортни системи. Какво представляват тези транспортни системи? Накратко, събиране, обмен, обработка на данни, така че услугите да бъдат давани за осъществяване на един ефикасен, удобен и а, стабилен транспорт три основни типа услуги предоставяме. Информация. Например, къде и в колко часа мога да хвана следващият автобус. След това ам, да се направи електронно купуване на билет и да се използва тази информация за изграждане на планинг на транспортните средства. Мислим, че интелигентните транспортни системи могат да променят ключово много области. Например, трафика, управлението на трафика. Вече има толкова много данни, които вече са на лице, но не се обменят. А тези данни биха могли да а, подсилят управлението на а, трафика. И по този начин да се предоставят по-добри услуги, свързани с транспорта. Също може да има напредък в това отношение при електричните коли. Например, да се помогне на шофьор на една такава електрическа кола да намери следващата станция за зареждане. И това да функционира на европейско ниво. Но там имаме нужда от общ европейски стандарт. Също а, логистиката и пътуването при комбинирането на различни типове транспорт. И също да имаме по-ефикасно, по-удобно и по-безопасно пътуване. Имаме толкова много данни вече. Ако тази информация се даде на ам, различните типове превозни средства, може да имаме по-безопасно пътуване. И дори тези данни могат да се използват за автоматизиране на процеса на управление на превозното средство. И също, както вече казах, да се комбинират по-добре различните типове транспорт и да се направи по-добра схема на логистиката. Знаете, че предизвикателствата пред мобилността ще растат. Хората искат да имат повече мобилност и имат нужда от повече такава и за стоките. И имаме също демографски промени, все повече използване на едни по-невредни за околната среда средства. Така че за в бъдеще транспорта ще се ориентира най-вече в тази област. Европейската комисия поиска от група експерти да направи оценка на потенциала на интелигентните, интелигентните транспортни системи за подобряване на системата. Виждате цифрите за 2020, ако имаме такива системи. Оценката е, че смъртните случаи могат да се намалят с 30%, задръстванията също с до 50%. И според предвижданията, ITS, интелигентните системи, ще се превърне в един огромен бизнес с над 20 милиарда долара. Това е огромна възможност за Европа. И вече имаме желанието да се използват тези системи. И тук виждате един отказ от тази бяла книга, а именно, че инфраструктурата изгражда и форма мобилността. И няма да може да има големи промени в транспорта без а, адекватна мрежа и по-интелигентни системи, които тази мрежа да употребява. Съгласни сме с това изказане. Какво обаче ни, ни трябва от политическа гледна точка. Първо, обмена на данните и даване на услугите. За тази цел обаче имаме нужда а, съвместна оперативност на европейско ниво. Имаме нужда от инвестиции в дигиталната транспортна инфраструктура. Сега виждате, телекомуникациите работят с 4G мрежа, за бъдеще и 5G и така нататък. Ние имаме нужда от достъп до данните и от добра рамка за обмен на и достъп до данните. Също относно а, правото на личен живот и на защита на данните, а, имаме нужда от такава европейска рамка в това отношение, както и да имаме автоматизиране на а, транспорта. Но за тази цел имаме нужда от инвестиции. И също една сигурна, добра радиокомуникация, например 5.9 ГГц, за да имаме добра комуникация. Благодаря за вашето внимание и надяваме се, че мобилността ще влезе в действие. Благодаря. Благодаря ви. Сега нека преминем към въпросите и отговорите. Ще дам думата на докладчика в този случай. Благодаря, господин председател. Ние сме разделили тези изложения в три части. Сега разглеждаме първата част и разбира се, трябва да имаме предвид, че това, което правим, трябва да бъде устойчиво, трябва да отговаря и на интересите на пътниците. Затова и първия раздел е економика, след това имаме устойчивост и на трето място пътници. Но кои са трите условия, за да можем да постигнем това? Знаем, че принципно ние се притесняваме доста от нелоялната конкуренция в Европа. Ние не сме против тъй наречените приложения на смартфоните. Не. Хубаво е да можеш да си избереш такси чрез телефона. Въпросът е как точно да се извърши промяната. Ето аз и колегата тук сме наистина фанатици. Много обичаме тези приложения, но те са предизвикателство и някои ги приемат и като заплаха. Може би трябва да си зададем въпроса Кои са трите стандарта при средносрочния преглед на Бялата книга, на които трябва да обърнем внимание? Какво трябва да постигнем, за да има реално подобрение и смяна на модела? Кои са критериите? Как да използваме по-добре модалния протокол? Това е моят въпрос. Благодаря, Исмаил Ерток. Не извинява се председателя, докладчика в сянка Клаудия. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на експертите. Те ни представиха пътя напред в контекста на Бялата книга. Аз подкрепям идеята за единен пазар на транспорта, който обхваща всички видове транспорт. Освен това, би трябвало тези видове транспорт да разчитат на едно и също финансиране. Само така ще имаме единен транспортен пазар. Така и държавите членки ще достигнат до еднакво развитие. Нямаме много време. Моят въпрос е следния. Той е към всички участници по първия раздел. Бялата книга трябва да е реалистична, лесна за изпълнение. Бих искала всеки един от вас да ми каже – какво трябва да бъде решението на бята книга. Нека отидем по-далеч от проблемите. Какво решение може да ни даде законодателството, за да имаме единно транспортно пространство? колегата Мейснер, благодаря ви. Благодаря и за направените презентации. Наистина разгледахме различните форми на транспорт. Правим го отдавна, но винаги е хубаво, когато каним представители на различните сектори. Виждам, че и Мати е тук. Мислех, че си е тръгнал, но ето го е и там. Бялата книга от 2011 година трябва да бъде актуализирана. Има някои слабости, които е необходимо да се подобрят. Обръщам се към теб, Матю. Малко бях очудена, че морският транспорт има минус в твоята диаграма и от гледна точка на екологията. Обикновено го приемаме като доста екологичен и затова бих искала разяснение. Господин Нилсен, аз също бях в групата на високо ниво, която работи по ефективността на сухопътния транспорт. Нещо важно. Разбира се, днес нямахме много време и вие говорихте основно за обществения транспорт, но какво трябва да се направи, като се има предвид и групата на високо ниво. Господин Кан, обръщам се към вас, има въпрос за всеки един. Знаем, че трябва да бъдем лояни, но има много силна конкуренция от страна на страните в залива. Ще се проведе кръг от преговори с тези страни. Какво очаквате като резултат от преговорите? и как искате да подкрепим по-добре европейските авиопревозвачи. Господин Лохман, вие говорихте колко е важна електрификацията за европейските железници. Наистина така се намаляват емисиите, нещо, което искаме да постигнем, но все пак електричеството също трябва да се произведе. Можем ли да бъдем сигурни, че винаги се произвежда по устойчив начин? Тук ни трябват, може би, правно обвързващи изисквания. Не знам дали сте помислили за това. Госпожо Десхепер, вие казахте нещо, с което съм напълно съгласна – има много въпроси около този прак от 300 км. Трябва да видим как да използваме транспорта разумно, но моят въпрос е свързан с нещо друго. Екологичният елемент в пакета за транспорта за нас е много важен и естествено вътрешните морски пътища, морския транспорт в това отношение са водещи, но според мен доста закъсня внедряването на втечнен природен газ. И накрая господин Майер говорим за етиката. Моят зет има късмет. Той работи по контрола на превозните средства, но как можем да бъдем сигурни, че при всички тези мрежи се зачита неприкосновеността на личния живот? Благодаря, Мая Килонен. Благодаря, господин председател. Имам въпрос, на който всички, които желаят, биха могли да ми отговорят. Как да направим така, че транспортните ни системи, като имам предвид всички видове транспорт, да се свържат в мрежа. Това би отговорило най-добре на интересите на пътниците – защото до сега ние работим по отделните видове транспорт и всички тези видове се конкурират, опитват се да привлекат към себе си максимален брой потребители, а за нас е важно принципно да се подобрят услугите. Господин Майер, обръщам се и към вас. От ваша гледна точка, ако говорим за пътната безопасност, не можем ли да помислим за система, подобна на банковата. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожа Клун. Обръщам се към господин Кан. като представител на Асоциацията на европейските авиопревозвачи. Вие, господин Кан, споменахте, че нашите авиопревозвачи работят в контекста на една глобална система. И ако понижим цената на едно кафе за потребителите днес, това може да е добре, но не е непременно устойчиво. Вие как бихте постъпили, за да се стигне до равни конкурентни условия? Виждаме, че авиопревозвачите могат да превозят огромен брой пътници, които напускат Европейския съюз, но ако разгледаме движението на пътникопотоците и обратното движение от САЩ, не виждаме сравнимост. Освен това, нека помислим и за регионалните авиолинии. Къде е тяхното място? Благодаря, Дитер Кох. Благодаря, господин председател. Следния въпрос към господин Майер. Вие говорихте за многомодалните билети. Оказва се обаче, че системата страда от свръхрегулация. Не знам вие какво мислите, дали пазарът се справя или трябват някакви нови политики. Благодаря. Сега нека дадем на всеки от участниците по две минути за отговор. Матю. Започваме с вас, Матю. Много благодаря. Господин Нилсен има думата. Благодаря за съвсем уместните въпроси. Вие споменахте приложения. Не знам дали имате предвид Uber. Има и други приложения. Има и приложение SEUX, има и бла Ние ги смятаме за незаконни. За нас е важно да се зачитат нормите, това на първо място. Освен това, е необходимо да се спазват професионалните правила. Приложенията наблягат на своята иновативност, но в крайна сметка те обслужват интересите на компаниите, които ги предоставят. Имаше въпрос за единия транспортен пазар. Ясно е, че трябва да развиваме обществения транспорт, но и да позволим развитието на иновациите, като се преборим с протекционизма. Това според мен е важно. Така стигам до въпроса на госпожа Майснер. Да, за нас са важни иновациите. Тук сме очертали 8 области за действие. Регулаторна работа по посока на иновациите, инфраструктура. Например, в Швеция има много хубав план. Така че автобусите, влаковете, такситата да са съгласувани, което дава много добра връзка между различните елементи на системата. Трябва да има мрежи, това е свързано с основните терминали, но и обмена на информация. За да има многомодана система, информацията трябва да се обменя да има лесен достъп до всеки терминал, така че когато се отиде на едно летище, то вече да разполага с информацията, транзита да стане много бързо. Така че електронният обмен на информация е ключово условие. Благодаря. You, Благодаря, господин Кан. Благодаря, господин председател. Интересното е, че всички въпроси като че ли са все на една и съща тема. Ще се опитам да обобщя какво искаме да направим. Господин Ван Декам поиска три условия. Първо трябва да си напишем домашното. Знаем, че в Европа имаме законодателни норми, които целят оптимизиране на пазара, но правилата не се изпълняват. Това е първия проблем – на второ място не сме много рентабилни. Всички видове транспорт, включително и авиацията, са особено неефективни. Авиацията има 5 милиардна неефективност. Да не говорим за вредните емисии от СО2, които също са абсолютно безполезни на всичкото отгоре. Това, което ще кажа, е пределно ясно. Очевидно е, че вътрешния пазар работи, той е полезен, това се отнася и до авиопревозвачите. И сега се опитваме да направим нещо, което трябваше да направим преди 15 години – всеки авиопревозвач би могъл да се възползва от този вътрешен пазар, според мен, стига да спазва същите правила. И според мен ключовото условие, ако ме питате господин Ван де Камп, е законодателната конвергенция, както и прозрачността. Това е основното за нас тук в Европа госпожа Клунс за трансатлантическия пазар и регионалните терминали. Те са много важни за свързаността в Европа и в моята и във вашата страна. А при трансатлантическото споразумение хубавото е, че САЩ имат сходни регулаторни идеи, сходни идеи за конкуренцията, така че би трябвало относително лесно тези идеи да могат да бъдат приложени на друго място. Благодаря, господин Лохман. Благодаря, господин председател. Три условия. Първо, инфраструктура. Електрифицирана, която да подкрепя многомодалните терминали – на второ място равни условия за конкуренция, като се прилагат принципите замърсителят плаща, потребителят плаща, за да няма допълнителни разходи. 0,9% пътни такси, например. След това иновации и научна дейност – трябва да ги насочим по-добре във всички отрасли. Знаете, че имаме програмата Shift to Rail, която все още не е дала резултат. Свързаността при железниците зависи и от енергийния микс. Знаем това. но принципно трябва да се стремим към по-малко емисии на CO2, филтриране, възобновяеми източници, чиста енергия. Като се отчете всичко това е ясно, че електрическата енергия е тази на бъдещето. По този начин намаляваме въглеродните емисии. Този фактор също трябва да бъде изчислен. Имаме железници, които работят 100% без никакви въглеродни емисии – и в Швеция, и в Швейцария. Кросмодалното издаване на билети, защо не, но трябва да се мисли за търговската стойност. Би трябвало това да е инициатива, привлекателна и за клиентите, и за компаниите. Благодаря, Карин Десхепер. Благодаря, господин председател. По трите точки, за които помоли господин Ван де Камп, в Европа имаме огромни индустрии, например химическата индустрия. Сигурно има и други. Разчитаме на вътрешните морски пътища именно за тях, защото те ценово са конкурентни така може да се премине през цялата верига и да се стигне до крайния продукт, който потребяваме. Виждаме обаче, че държавите не поддържат достатъчно добре речните пътища. Трябва да се търсят альтернативи, но и да се помисли за преориентиране. След това Необходимо е, ако искаме много модели, да развием отделните видове транспорт, за да може бизнеса да избере това, от което има нужда и съответно да има резервни варианти. Споделянето на данни също е много важно, важно и тяхното публично повестяване. Има и други идеи, но исках да се спра основно на тези. На, господин, на госпожа Майснер ще кажа, че за нас е важно транспорта да бъде екологичен. Според мен и публичния и частния сектор много бързо успя да разгърне плана за втечнен природен газ. Важно е той да продължи да се развива, защото той ни дава възможност по Рейн, Майн и Дунав да оборудваме корабите, да видим какви са необходимите законови норми, и каква да е бъдещата подкрепа. Това се отнася и до други проекти, например този за водорода. Като говорим за тези стандарти, трябва да помислим и за следващия етап, самото разгръщане на проектите. И накрая господин Майер. Много ви благодаря. Бих започнал с очевидното защитата на данните – това е много важно, разбира се, в наши дни и за това се работи опорито. Работи се за изпълнение на нормите за защита на данните, тяхното анонимизиране, намаляването на времето за съхранение на данни и уведомяване на потребителя за това как ще бъдат използвани неговите данни. Самият аз също се безпокоя за защитата на данните, но имайте предвид, че в някои ситуации обмена на данни може да спаси човешки живот. Ето защо трябва да поговорим и да видим дали в тези случаи може да бъде позволено отклонение от нормите. Както казах, това също трябва да се анализира, но тук предстоят бъдещи разисквания и разбира се разчитаме на вашата подкрепа. Преминавам към многомоданото издаване на билети. Нека кажа, че аз не съм привърженик на новото законодателство, но ми се струва, че е настъпил момента за него, защото се работи на местно, регионално и национално ниво, но вече ни трябват европейските решения. Казвам го, защото те са в полза на потребителя. Освен това, облагодетелстват и бизнеса. По този начин се укрупнява самата услуга. За това ми се струва, че трябва да търсим европейските решения, като първото условие е доброволност. Надявам се да намерим необходимия интерфейс, да обменяме данни, да улесняваме предоставянето на услуги. След това предложението за банкова сметка е интересна идея. Може би си струва да се помисли. Използването на интелигентните транспортни системи също беше споменато, интегриране на различни видове транспорт. Точно за това става дума интегрирането на различните видове в името на пътника и логистиката. Това е от ключово значение и в контекста на бъдещите политики. Не на последно място, Матю Грош. Äh, äh, Вече дадохте отговор това не се отнася за речните пътища. Само 3% от транспорта използва този вид транспорт. Трябва да положим усилия в морската сфера. Нека погледнем други сфери, като например шосейния транспорт Евро 1 до Евро 6. Зная, че винаги се дава примера за инсинераторите също така. Що се отнася до законодателството? Колегата, който зададе въпрос, ако пазара може да се справи с това, няма нужда от законодателство. Ако обаче не може да се справи с безопасността и така нататък, трябва с са законодателства. Също има и европейски аспекти. Ако не положим усилия, Американските стандарти ще ни настигнат, така че необходимо е да се законодателства в Европа, ако искаме мерки а, за пазара. Емисиите на а, въглероден двуокис от пътническите автомобили. Не се искаше законодателство, но когато дойде това законодателство, постигнахме за две години това, което очаквахме от 10 години. И ето това трябва да се прецени при нормотворчеството и това трябва да влезе в подхода ни към Бялата книга. Отново за законодателството, това бе записано и в заключенията. Няма да е добре, ако решим нещо тук, а след това държавите членки не го прилагат. Трябва да има последователност в работата ни. Как да кажем ясно на гражданите, че имаме три институции, които са взели решение, например, по каквато и да е тема, но имаме 27 различни структури в отделните държави членки, които са по-скъпи, не са екологично издържани и не са достатъчно ефикасни. Никой не разбира защо не работят нещата. И това решение може да бъде много важно. Последния въпрос беше за комодалността. Мисля, че една добра форма на това явление включва различни аспекти. Но от тях е лоялната конкуренция между отделните видове транспорт. Затова трябва да има интернализация на разходите. Знам, че е трудно, но в бъдеще ще трябва да сме достатъчно смели, за да направим така, че различните видове транспорт ясно да показват какви са техните разходи. И накрая за стандартизацията. Комодалността ще работи добре в бъдеще, ако използваме други стандарти, особено що се отнася до товаренето. Ако има промяна при товарителниците, може да спре да се губи обем и така нататък. Така можем да постигнем ефективност. След това административните процедури. Ако имаме добра логистична система, то административните формалности могат да бъдат усъвършенствани, като се използват нови технологии. Инспекциите, посещенията по място, на място за контрол също могат да се оптимизират. трябва да се направят е, по-ефективни и ефикасни и терминалите за преминаване от един вид транспорт в друг. Благодаря ти, Матио. Благодаря на всички оратори. Мисля, че беше много интересно. Не само представенията, но и дебата. Сега ще ви помоля да се върнете обратно в залата и до мен да дойдат новите ни оратори.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 така, подновяваме работа. Ще говорим за устойчивата мобилност. Първият ни оратор е Йос Динкс, който е директор от Европейската федерация за транспорт и околна среда. Имате думата. 6 минути имате. Благодаря, председателю за това, че организирахте това събитие и че ни давате възможност да се изкажем. Аз представлявам транспорта и околната среда. Ние сме група за устойчиво развитие. Тук в Брюксел, е нашето седалище, имаме 45 члена от целия Европейски съюз. Има известен напредък в транспорта, но по никакъв начин не се приближаваме до разрешаване на проблемите. Все още използваме една трета от енергията в Европа, една трета от емисиите са наши и 50% от вноса на нефт отива за транспорт. Така че сме на върха на погрешните класации, ако мога така да се изразя. Господин Ванденкап каза, че имаме нужда от солидно економическо развитие, за да може да платим а, за нашите политики и околната среда. Мисля обаче, че интелигентните екологични политики могат да а, доведат а, до приходи. Можем да намалим разходите си за нефт. А, и мисля, че не си струва да си харчим парите за нефт. Мисля, че всички ще се съгласат с мен. Има и добри новини. Законодателство бе прието за МПС. Мисля, че въздухът ни се изчиства, автомобилите ни стават малко по-ефективни и ефикасни. Имаме по-малко потребление на автомобили, което означава, че трябва да строим по-малко пътища. Продават се електрически колелета, 2 милиона в Европа. Все повече хора използват а, заедно автомобили или споделят автомобили. Преди 10 години те бяха 0, сега са 2 милиона. Поради всичко това за първи път сега виждаме, че ползването на бензин а, пада, както и замърсяването на въздуха, но не достатъчно бързо, само с 1% годишно. Не всичко се дължи на кризата, обаче. Какво означава всичко това за Бялата книга? First, I think it's uh, very important to set мисля, че е много важно да заложим задължителни цели за парниковите газове до 2020 година. Нашите лидери, Европейската комисия, Споменаха секторите за а, търговия с емисии. 30% е намалението, което трябва да постигнем 2020 година от транспорта. 60% се казва до 2050, че е намалението. Това са добри указания и е хубаво бялата книга да ни показва какво се очаква от а, транспорта. Залагането на цели е едно, обаче постигането на тези цели е нещо съвсем различно. Как да подходим? Съобщението за енергийния съюз казва, че ефективността и ефикасността са на първо място. Имаме опит с целеполагането за определени автомобили на такива цели. Сега трябва да го направим и за камионите, за корабите, за самолетите и за веновете. Това е възможно, но много време ще е необходимо, за да влязат новите моторни превозни средства в автопарка ни. След това електрификация, пътя напред. Това бе споменато и от преждоговорившите, ние сме съгласни. А, нефт е много скъп, мръсен и се внася. Също се отнася и за природния газ. Биогоривата. Все още не съм видял добър сценарий за устойчиво използване на биогоривата, така че трябва да внимаваме. Електричеството е единствения вариант за енергийни доставки, но това е и положителен избор, защото спадна с фактор 10 цената на а, електричеството, което идва от фотоволтаици. 70% от Новия капацитет за генериране на електричество в Европа сега са възобновими електри... енергийни източници или ВИ. Добре е, че се върви е, в тази посока. Много по-добре се справят те от е, нефтената индустрия. Но това не означава чисто и просто в е, един автомобил да сложим електрически двигател нещата са много по-сложни. Трябва да включим и ЖП, а, транспорта, трябва да включим електрическите колелета и така нататък. Трябва да сме свързани с енергийния сектор, за да може възобновимите енергийни източници, които ни предоставят прекалено много електричество, имат възможност да насочват тези доставки към сектори, които имат нужда. След това е добре и е, издаването на билети да включва различните видове транспорт. Трябва да се опитаме да оптимизираме общото използване. Електрическите коли е, много добре се вписват, тъй като са много скъпи, когато човек трябва да си ги купи, но много ефтино могат да бъдат използвани от няколко човека. И така ще се отделим от собствеността на автомобилите. Не трябва само да се занимаваме с градовете, трябва да погледнем отвъд това така че става дума за голям преход с големи възможности. Ние вярваме, че Европейски съюз трябва да има голяма стратегия в тази посока. Затова призоваваме за такава, не трябва да чакаме Китай и САЩ да ни изпреварят. Ако искаме всичко това да се случи, трябва и цените да бъдат точни в транспорта. А в момента те не са такива. Ние сме световни шампиони по облагането на труда но сме изненадани откъде идва цялата безработица. Мръсният транспорт, от друга страна, е на много ниски цени. Е, даже съм... И после сме изненадани, че е толкова мръсно предоведени. Един от начините е да спрем тези винетки, които са с срокове, трябва да бъде заместено това с е, такси за ползване. Европа трябва да улесни начина за справяне с този проблем за държавите членки. Искам да кажа няколко думи за авиацията. ИКАО работи за глобални мерки срещу емисиите. Единствената причина, поради които ИКАО работи за това, е защото имаме регионални мерки. Трябва да оказваме натиск и да не намаляваме този натиск. Може да се спори за конкуренцията с други страни. Що се отнася до превоза също. Превоза не е включен в политиката а, за климата, няма цели и мисля, че трябва да се заложат цели за този сектор и да се предприемат мерки за намаляване на емисиите. Сега започнахме да извършваме мониторинг върху тези емисии, има и доклади. И сега Имаме нужда от цел, стандарти за електрификация, интелигентна електрификация, добра изчисление на цените в транспорте. 7 минути и половина, много се извинявам. Благодаря. Следващия оратор е Зигфрид Рупрехт от Рупрехт Консулт. Много беше интересно да изслушам това. Имам презентация, която искам да пуснете набързо. Какво е трансформ? Трансформ беше една двогодишна програма, седем проекта. Основното тук е, че бе проведен консултационен процес сред практици в транспорта във всички държави и 100 27 експерта изслушахме различни семинари. Мисията ни беше да видим как тези експерти от практиката разглеждат прилагането на книгата за транспорта и нейните цели. Направихме го за две години. Разгледахме чистата градска мобилност, дъл превоза на дълги разстояния, многомодалната информация, плащанията и управлението и накрая високоскоростните влакове. Нашите заинтересовани страни смятат, че има три основни дейности. Първо трябва да се подобри координацията, след това да се увеличи ефективността и накрая да се разгледа инфраструктурата. За всяка от четирите области сме се опитали да намерим фокуса. Няма да говоря на този слайд, който вие не може да прочетете, но а, ще се съсредоточа върху две сфери. И тъй като не говорихме толкова много за градския транспорт, аз ще се съсредоточа върху него. Как можем да постигнем чист транспорт в градовете и е, що се нася до логистиката в градовете. Какви са градските цели? Няма технологично решение. Градовете са многолики в Европа и най-важното е на местно ниво да се приема политика, която да отговаря на местните обстоятелства – Основното ни послание по градските цели е, че трябва да бъде от, открит и отворен нашия подход, за да може европейските цели да се превръщат в местни такива. След това замяна на моторните превозни средства и горивата. Това е много важно, но не е достатъчно. Има някои ефтини решения, които могат да приложат градовете, а те са да има интегриран транспорт, както и планирането на транспорта да се свърже с земеползването, да се направят партньорство за превоз на товари, да има интегриран и чист публичен транспорт, да се насърчи ходенето пеша и карането на колело и да се заплаща от ползващите пътища за външни ефекти. Как може да стане това, като се изгради политическа воля посредством местни платформи? Например, светлината на плановете за устойчива градска мобилност. Също така да се водят просветни кампании. Правителствата на Европа трябва да дадат възможност на градовете да правят това, което искат да правят. Националните правителства трябва да прегледат националните си политики, за да дадат възможност на градовете да допринасят за целите на Бялата книга. Става дума за стандарти, за финансиране, но и правителствата трябва да намалят данъчното облагане, например при фирмените автомобили и да се създаде правна рамка за възможност за рестрикции или по-големи такси върху МПС, които замърсяват. Местните органи на властта са готови да поемат рисковете. И накрая комуникация, координация и консолидиране на познанията. Това е много важно, защото градските политики са много сложни и много случаи им липсват знания. Нека ви покажа как сме работили. Има доклад по градския транспорт. 10 копия съм донесъл, те са тук. Доклада е и в интернет. Има и по-кратка версия, ако нямате време да четете много. А, как работихме? Направихме пътна карта за това какво трябва да направи Европа, какво трябва да направят държавите членки. Ето ви част от елементите и какво трябва да направят градовете. Това е един цялостен документ, изготвен от всички заинтересовани страни с наша помощ. И накрая, що се отнася до градските цели, те са постижими, поне по принцип, но трябва да действаме. Имам предвид държавите членки. Знам, че ми изтича времето за превоза на дълги разстояния. Нека кажа следното. Има две решения идентифицирани в доклада, те са взаимодопълващи се. Едното е първо да се погледнат инвестициите в големи, мащабни инфраструктурни проекти, а втория е да се погледнат разширения, които да бъдат ефективни и ефикасни на големи инфраструктури. С 30% трябва да се увеличат над 300 км възможностите за общо поемане на разходите за превоз на товари. Как може да стане това? Имаме идеи, но нямам време да ви ги разкажа. Документа обаче е на ваше разположение, така че няма проблем. Благодаря. Сега следващия оратор Хайнер Монхайм от Раумком, Институт за регионално развитие и комуникация. Благодаря, господин председател, дами и господа. Аз а, приемам по-скоро мобилността от гледна точка а, на градовете и а, е, селищата в Европа. Тоест отдолу нагоре. Например, повечето от държавите дискутират на национално ниво а, за плащането на пътните такси и на тези винетки. Ако искаме интелигентно а, определен на разходите по пътищата, трябва да а, се обърнем към градовете и общините. И тогава, може би, техният проблем с финансирането ще бъде решен, защото всъщност управлението на пътната мрежа в повечето случаи минава точно през тези местни единици. И тогава мисля, че ще имаме подобряване на ситуацията, като това, което видяхме в Лондон и в скандинавските държави. От една страна, ние имаме огромен потенциал в това отношение. Например, в Германия всеки ден 90 милиона са свободните места в колите, които се движат по нашите пътища. Ако ги запълним тези места, т.е. търсенето и предлагането на мобилността да бъдат оптимизирани интелигентно, тогава да, ще бъде добре но не можем просто да останем с пожеланията, а да а, се занимаем с тари, тарифите. Но това не трябва да е само търговски, от търговска гледна точка, а трябва да имаме нещо като а, управление на автостопа и също на съвместното използване на колите. Също тук вече беше споменато за електрифицирането на автомобилния транспорт. Имаме нужда от истински ренесанс в трамвайния транспорт. Това не е превозно средство само за големите градове. Вярно е, е имаме традиции в тези градове, но в малките и средно големи градове също имаме нужда от подобен транспорт. Също тъй като трябва да имаме кабели, ние ако искаме да променим системата и да, да махнем тези кабели, трябва да измислим някакви електрически батерии за трамваите. И тъй като общините не могат сами да инвестират такива огромни проекти, имаме нужда от Европейска програма за научно-развойна дейност в това отношение. Друг проблем е мобилността на близки разстояния в трансграничните райони. Знаете, имаме едни коридори, с които всички говорим, но, например, пътуванията на кратки разстояния, примерно 20 км от граница в едната държава и после 30 км в другата държава, трябва да помислим за осигуряване на мобилността в тези райони. Трябва да се развият пътищата в тези райони, да се намали по този начин замърсяването, например, ако развием ваен транспорт или ЖП транспорт, това също ще попомогне трансграничните райони. Друго, нещо, което пак можем да научим от скандинавските държави. Традиционно ам, транспорта се използва за пътници и за стоки. Тоест, това е типично за скандинавските държави. И знаете, в автобусите има багажници за багажа, също както и ЖП транспорта, както и всякакъв друг е, обществен транспорт. Така че ние трябва да комбинираме тези е, два типа транспорт за да имаме повече рентабилност, е, особено в по-изолираните селско-стопански райони. Знаете, че например, Швеция, Финландия, където има сравнително малко населени места извън градовете, сравнително ниско населени са държавите, въпреки всичко имаме автобуси, които минават на всеки 2 часа. И трябва да не спираме развитието на интелигентните превозни средства. Но за тази цел имаме нужда от интелигентни пътища, където които да са адаптирани за тези коли. И а, да се автоматизират колите, по този начин няма да се налага, например, да спорим непрекъснато с каква скоро ще карат колите, къде да се паркираме и така нататък. Всичко ще се управлява външно автоматично и а, трябва общините да се възползват от тази възможност. Имаме нужда също от същинска революция в системите за тарифите. В Европа си имаме джунгла от регулации на а, тарифите на обществения транспорт. Никой не е запознат с всичките детайли. Когато говорим за абонамент, Например, можем да дадем Швейцария с тези месечни а, или пък годишни а, билети. А, и а, нещата са решени. Такъв е случай с Германия, където имаме специални такива тарифи за а, студентите. Имаме нужда от подобни типове абонаменти или тарифи за гражданите във всички а, държави. И относно обществения транспорт, трябва да се опитаме да намалим трудностите. Когато се измислят нови трамваи и се пускат по пътищата, това отнема поне 10 години. Трябва да се възползваме от всички други средства. лифтове и всякакви други превозни средства. Имаме нужда от програма за инвестиции за всякакви други такива електрически окабелени превозни средства. Преди говорихме а, за задръствания. Сега говорим как да развием различните употреби в градовете на колело и на други такива превозни средства. Трябва да, да последваме примера на някои държави, които вече имат планове за трафика на, на колелецата. А в други държави няма такива. Мисля, че трябва държавите да развият този, този тип планове, както и планове за пешеходците. Това е ключов елемент, който се развива на национално ниво и Европа трябва да води и с перспективите там. Благодаря. А сега Соня Хайкила от една финландска асоциация. Благодаря. Аз работя за една, за финландската агенция за иновации и ние търсим иновационни идеи, които да развиват ефикасността в транспорта, но също така и търсят решения, с които да се промени поведението в транспорта и да се постигне устойчива употреба. Имаме нужда от такива промени. В Имаме вече някои научни изследвания, например в различните технологии на автомобилите, но това не е достатъчно. Първо, имаме твърде много коли. Повечето се използват неефикасно и само в 5% от случаите се използват ефикасно тези коли. И Е, мога да кажа, че колата е много лоша инвестиция. При все това колите все още са много популярно средство за транспорт. Но нямаме кой знае какви альтернативи. Транспорта е голямо перо в бюджета на потребителите, но също е ключов разход за общественото финансиране. Ние сме в много затруднена ситуация относно финансирането на транспорта и не можем да а, поддържаме тази инфраструктура и а, съответните транспортни средства, ако продължаваме така. Имаме нужда от развитие на иновациите, но няма фин... достатъчно финансиране за устойчивия транспорт. Така че единственото решение за увеличаване на ефективността е да се подобри като цяло ефективността на системата. Но тази а, промяна е толкова голяма, малките подобрения не са не, но достатъчни. Имаме нужда от радикална промяна. Ситуацията може да се подобри много, но много от тенденциите в обществото сами теглят към тази устойчивост. И ние просто трябва да дадем а, място на тези тенденции да растат. Например, забелязахме следните тенденции, че намалява желанието на младите да купуват кола и да притежават кола. Те предпочитат други опции за пътуване, но това е възможно само ако имат такива альтернативи цифровизацията също се е, прехвърли към почти всички индустрии. И а, много от услугите се използват онлайн. Те ще променят също поведението на потребителите. Мултимодалността, споделената економика ще бъдат един а, нормален начин на живот. Транспортът трябва да се прихв... да, да види тази тенденция, а, която върви от притежаването на кола към просто използването й. Също трябва да ам, осигурим повече привлекателност на устойчивите средства на транспорт, на устойчивата мобилност. Е също този е, тип транспорт трябва да бъде лесно достъпен. Едно от най-важните неща, когато говорим за транспорт, е ежедневната употреба на транспорта. И именно за това в Финландия стигнахме до едно решение за, мобилно, за мобилни услуги. Те имат голям потенциал да променят транспортната индустрия. Този тип услуги включват лесен достъп до всички типове транспорт т.е. осигуряване на координацията между всички оператори и всеки потребител да може да си избира най-добрата комбинация от типове превозни средства за даден случай. По този начин смятаме, че се подобрява ефективността и също ни се позволява да намалим разходите и да организираме по-добре транспорта. Но, за да може това да се превърне в истинска реалност, имаме нужда от дейност на частния сектор, но също и от обществения сектор, а именно като улесняващо звено. И сега а, ви благодаря и очаквам дискусията. Благодаря. Сега започваме с въпросите. Благодаря ви, господин председател, господин Ван де Камп. Имам два въпроса. Те са насочени към Йос Динкс. Първо, как определяме необходимите стандарти? Достатъчно ли е да се водим от Бялата книга от 2011 година или ни трябват по-стрикни стандарти? Например, вие казахте, че при транспортирането чрез кораби не са необходими такива, защото корабите и влаковете са по-чисти. На второ място електрификацията. Откъде идва електричеството? В Холандия, например, мислим за Франция като развиваща единствено атомната енергетика. Имам въпроси към господин Рупрехт и той е същия. Откъде идва електричеството? Към господин Монхайм и госпожа Хайкила. Надявам се, че произнасям имената добре. И тъй въпроси към двамата участници. Самият аз нямам автомобил, но живея в града – много от европейците обаче живеят в селски райони. Чудесно е да говорим за споделянето на автомобил, ако просто искаш да напазаруваш или да прибереш децата от училище, но много често автомобилът ти трябва и за други цели. Не знам какво мислите вие за частния автомобил. Благодаря, Клаудия. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Într-adevăr, partea, această parte din uh, cartea... Благодаря ви, господин председател. Наистина, частта от бялата книга, посветена на устойчивостта в транспорта, е много важна. Първият ми въпрос засяга принципът замърсителят плаща – Как можем да развием интегрирана система за облагане с данъци и такси? Искаме да сме сигурни, че това, което се плаща, наистина се насочва към екологични мерки. Имам въпроси към господин Монхайм. Аз съм ентусиаст, работила съм в местната администрация. Как можем обаче да имаме една истинска система в полза на градските потребители? Как да въведем интегрираните билети, които да могат да се използват за всички превозни средства и при паркирането. Как това да се направи на европейско ниво? и да помогнем на местните власти, като се водим същевременно от принципа на субсидиарност. И накрая за Соня. Не се притеснявайте, казва ораторката, и моето име е сложно. Не знам дали правилно разбрах, че става дума за месечен абонамент от 300 евро на семейство или на потребител, в замяна на което потребителя може да има достъп до всякакви видове транспорт. Не разбрах много добре какъв е проектът. Може би трябва да ни го разясните по-добре. Не забравяйте, че има държави и членки с по-низки доходи. И не знам дали средният потребител може да заделя такива суми всеки месец. Решението ми се струва добро, но как да се приложи във всички държави членки, като се има предвид жизнения стандарт? Госпожа Майснер, много ви благодаря. В този случай нямам конкретни въпроси, но ме интересуват интегрираните билети. Какво се предвижда тук? Някаква платформа за обмен ли? Имаме и субсидиарността. Ето в Хамбург е достатъчно да въведеш стартовата точка и дестинацията и веднага можеш да си купиш билет. Това е разработено много добре. Сигурна съм, че има и други примери, от които можем да се получим. Не трябва ли да използваме и системата и байт? Защо не се включат и те в градската мобилност? Електронните велосипеди, въжените линии – Очаквах да ги чуя споменати, защото те са наистина екологични. Не, че могат да ни дадат универсалното решение, но не бива да ги забравяме. Господин Монхайм, ако, както каза господин Ван де всичко се прави автоматично, какво става, когато паркирате на непозволено място? Отнема ви се, може би, възможността да вземете самостоятелно решение. Нека да оставим на хората свободата да вземат решение. Госпожо Хейкеле, това, което ни казахте, е изключително интересно. Не знам дали и други държави са проявили интерес към натрупани опит от вас. Благодаря ви госпожа Килонен. Благодаря за много интересните изложения. Имам следните въпроси, като всеки може да отговори, ако желае. Какви възможности виждате на национално или международно ниво за една европейска транспортна система, която да е ефикасна и интелигентна? Какво предвиждате като услуги за мобилност? И как можем да въведем тази система? Кога да я очакваме? Благодаря ви. Господин Склеч, благодаря ви, господин председател. Много интересни представения чухме много напредничави идеи. В всичко, което разглеждаме обаче като работа на комисията и на транспортните експерти, понякога забравяме усилията за намаляване на емисиите от СО2 докато сега имаме новите цели до 2020-30 година. Въпросът ми е как новите политики могат да намалят емисиите от СО2. Трябва ли транспортът да има приоритет на срещата на КОП-21 в Париж? Вторият въпрос – Транспортната политика би трябвало да отговаря на нуждите на младите, а не на старомодните. Това, което виждаме днес е, че има добри препоръки и те са насочени именно към нуждите и желанията на младите. Въпросът ми е, какво бихте препоръчали като водещ приоритет, който да се разгледа при анализа на бялата книга? Благодаря. Сега преминаваме към отговорите. Um, thank you. Um, I'm not sure which of these questions were. Благодаря. Не знам кой от всички тези въпроси беше конкретно насочен към мен, но нека отговоря. Наистина, транспорт и климат. За нас КОП-21 е важен. Има пропуски в протокола от Киото и виждаме, че емисиите се губят в някаква черна дупка, никой не поема отговорност, това трябва да се промени. Зададе се въпроса, имаме ли достатъчно стандарти. Ако разгледате въздушното замърсяване от автомобилите, и камионите. Знаете, че всички договаряте всички тези приложения към регламентите, тъй ако погледнем цифрите, те са много ниски. Но имайте предвид, че е необходимо много от съществуващите стандарти да бъдат до закърпените и да се каже, защото не всичко се отразява в данните. Мисля, че нито един от стандартите не е достатъчно ефективен. Можем да постигнем далеч повече с новите технологии при всички видове транспорт. Е включително и корабите. Там правим проучване на ефикасността. Преди едно-две десетилетия корабите са били толкова ефикасни, колкото и в наши дни. Ясно е, че има място за огромни подобрения. Зададе се въпроса откъде идва електричеството. Разбира се, че то може да бъде произведено чрез всякакви неекологични технологии. Като използването на петрола става все по-нежелателно. Но електричеството е важно. 70% от мощностите са възобновяеми. Разбира се, тук говорим за промяна която ще продължи в рамките на до 30 години. Но това е голямата иновация и тя не е в петролния сектор. Билетите. Да, има много добри примери в някои градове, в някои държави, но това пак не става без законодателни норми и електронните велосипеди, наистина те могат да попълнят празнината между възможното за велосипедите по-настоящем и автомобилите. Много интересна област, не сме я разгледали, но може да се помисли за типово одобрение на електронния вариант – Обикновенно говорим за субсидии, за разходване, но ето това е една огромна нова област и тя заслужава внимание. Благодаря ви. Жорж Бах забравих да му дам думата. Благодаря ви, господин председател. Аз съм малък и сигурно за това не ме забелязахте, но имам въпрос към всички участници. Останах с прекрасни впечатления от тяхната работа. Виждаме, че едно от възможните предлагани решения изисква промяна на нагласите. Ако обърнем гръб на класическите средства за транспорт и прегърнем новите системи, Достатъчно ли е просто да приемем това, което ни се предлага или е необходимо политическо решение? В този случай за какво мислим? За класическите такси по пътищата или за държавна помощ? Знаете, че в последно време държавите имат големи бюджетни проблеми. Как ще се реши това? Зигфрид, заповядайте. Малко се обърквам с езиците, казва ораторът. Ще отговоря на английски, но и това ме обърква до някъде, за това ще се придържам към английски. Откъде идва електричеството? ще допълня отговора на колегата. Най-важната енергия е тази, която не използваме. С други думи, енергопестенето може да бъде важен източник. На второ място, нека има синергии, нека се пести енергия и така да се намали цената на цялата енергийна доставка. Например, при градския транспорт, метро, трамваи, тролеи. Те са изцяло електрически. Но ние се опитваме да измислим топлата вода, като говорим за електрическа мобилност на автомобила. Важно е не само да има познания, но и връзка между различните технически системи. Да имаме този нов град на бъдещето с електрически автомобил. Усилено работим по този въпрос. Тук се включват и електрическите велосипеди. Според мен в градска среда електрическия велосипед трябва да е част от интермодалните решения. Конвенционални велосипеди, електрически велосипеди – има някои градове, като Бремен, в които се работи усилено по тези идеи. Като говорим за самодалност, имайте предвид, че всеки в града се конкурира за повече пространство – и тази конкуренция трябва да се има предвид, да говорим за новите механизми на разпределение на разходите и на пространството. Защо едни ефективни средства за транспорт пътуват празни? Защо заемат две трети от наличното пространство? Това са въпроси, на които трябва да се отговори възниква и въпрос, свързан с финансирането. Защо дългосрочно да нямаме градски транспорт, обвързан с схемата за търговия с емисии? В допълнение на принципа замърсителят плаща, има и идеи за привличане на частни инвестиции. Най-важното ми желание е да не забравяме градския транспорт – там има най-много проблеми и оттам трябва да дойде решението. Трябва да мислим обаче и за културата на промяна. Градовете да се учат едни от други. Тази работа в мрежа всъщност е много ниско струваща, резултатите са много важни. Благодаря ви. господин Монайм. На първо място въпроса на господин Ван де Камп. От колко автомобила има нужда Европа? Само 10% от настоящия автомобилен флот. На второ място какво става с селските райони? През 50-те години в цяла Европа селските райони са разчитали на обществения транспорт. Много по-късно се строят пътищата, които да улеснят и частните автомобили. С други думи, трябват ни интелигентни решения. Освен това, може да се помисли не е необходимо селото непременно да изисква да има школа. Това може да се промени. Издаването на билети. Тук Швейцария е много добър пример, защото в издадения билет могат да се интегрират всички видове транспорт. Много ви моля, обаче не дайте да избирате варианта един билет за целия ден. По-скоро се приема варианта с карта за цялата година. в Австрия, в Виена. Има много добра система, която позволява мобилност на целия град. Германските полугодишни карти също са много добър вариант, защото се включват и други модалности, като съвместно използване на велосипеди, например – Включват се и електрическите велосипеди, иновативни системи за съвместно използване на велосипеди. Много нови неща има. Въпросът е какво трябва да се направи в Европа. Аз 45 години работя в сферата и трябва да ви кажа, че е много изморително. На всеки три години разглеждаме най-добрите практики, пишем доклади и след това нито един от националните политици не обръща внимание. Може би иновациите наистина идват отдолу нагоре, но това, което е горе, не обръща внимание. В Германия просто не можем да наложим съвместното използване на автомобили, в национален план. Затова трябва иновациите отдолу да успеят да проникнат през политическото ниво. Въжените линии ето един чудесен пример. Ние имаме европейска директива за тях. Всяка държава членка трябва да изпълнява директивата. Необходимо е да има безопасност, разбира се, за да не падат кабинките, но защо никой не мисли за този вид транспорт като вид обществен транспорт? Трябват ни европейски проекти и нова директива за въжените линии, която да ги определя като нормално средство за транспорт, да се използват и в Хамбург, и в Италия, не само в планините. След това, имайте предвид, че интелигентните пътища ви дават свобода. Защото когато не е необходимо да шофирате, вие може да се занимавате с съвсем други неща. Да целувате седящия до вас, да мечтаете. Докато сегашният транспорт просто отнема от вашата свобода. достатъчно е в автомобила ви да ги има всички тези интелигентни системи. Ето и сега вие имате автоматична помощ при паркиране, да не би това да отнема от свободата ви. Искам да се спре и на въпроса за бизнес модела. Говорим за големия брат, за Big Data, като Apple е водещата компания в това отношение. Необходимо е да въведем рамка и да имаме система, която да дава взаимосъвместимост за потребителите, иначе няма как да се говори за хармонизация. При транспортната политика мисля, че е най-добре наистина да се следва субсидиарността. Най-добрите идеи идват отдолу в Холандия, в Дания, в Италия. Има много иновации, но те са на местно ниво – и ако това си остават изолирани примери, нищо не се променя. Не можем да говорим само за копенхански модел или делфтски проблем. Не, необходимо е тези примери да станат европейска практика. Бъдещето на Европа. Националните правителства не разбират субсидиарността. Те, освен това, лишават от ресурси местната власт. Задръстването е един такъв местен проблем. Трябват ни решения. В противен случай няма да има напредък. Освен това, Обикновено за младите се мисли като за иновативни, но политиките не се разработват от младите, от старите. И в крайна сметка необходимо е да търсим и гъвкавост. Ако младите не са гъвкави, за какво ми е те да бъдат иновативни? Политическата система се придвижва много бавно. Стана дума и за нагласите. Вижте какво става в телекомуникациите. Европа, Азия, Африка, всички те са готови да прегърнат иновациите. Не може обаче някой да чака три месеца да му прокарат телефон. Не, човек отива в магазина и си го купува. Разбира се, трябва да се разчита на маркетинга, на инвестициите, но тук е и проблемът. Кой прави маркетинг на пешеходеца? Кой осигурява проходимостта за него? Ние на европейско ниво трябва наистина не само да събираме добрите практики. Това е нещо чудесно, но не е достатъчно. Трябва ни европейска мобилна политика. Съгласна съм с последния оратор. По-добра организация е необходима. Искаме по-голяма гъвкавост, повече избор за хората при транспорт. Нямах време да вляза в дълбочина на услугите, които предлагаме ние в Мобилис. Това е опция да отговаря на потребности. Това са хора, които или имат автомобил, или смятат да си купят. Може би живеят на място, където няма добра свързаност с публични средства за транспорт и имат нужда от автомобил. С тази услуга, която предлагаме, ние ще запълним такава празнина. Автомобилите са много практични, разбира се, хората трябва да ги карат. Винаги най-практичният начин е най-добър. Показах ви, че месечния абонамент е 300 евро. Това само показва каква е нашата услуга, която предлагаме. Може да се купят различни нива в тази услуга. Оплаща се сума и се получава определена услуга и може да се разчита на нея. Това е основното, когато се конкурираме с обществения транспорт или с автомобилите. Лечните автомобили винаги са на разположение, те са в гаража. Публичният транспорт трябва също да бъде на високо ниво, за да се конкурира. Бизнес потенциал – 300 евро е един пример. Той идва от факта, че днес се дават около 300 евро на месец за транспорт. Тези средства сега отиват за собствения ви автомобил, например. Но ако тези средства отидат за други услуги, тези услуги ще отключат своя бизнес потенциал. Yeah, yeah. About the integrated payment systems, well, Mobilesh said. Предлагат се различни възможности за плащане. Имаме интегрирани интерфейси за плащане. Ja, vielen Dank. Damit hätten wir das zweite Panel. Благодаря. Така приключихме с втората част от изслушването. Искам да благодаря на всички оратори. Благодаря на всички, които зададоха въпроси. И сега ще се сменят нашите оратори. Отново благодаря. So, dürfte ich dann bitten, dass Sie sich wieder hinsetzen? Und wir kämen dann zu dem dritten Panel. И местата си и започваме с третата част. Става дума за транспорт за гражданите, насърчаване на безопасност, заетост и качество в транспортните услуги. Грация Лаус от Европейския съвет за транспортна безопасност. Благодаря. Благодаря ви за поканата. Антонио трябваше да е тук. Той много се извинява, че не може да присъства, тъй като е перфекционист. искаше да посети спешно отделение в болница, тъй като подготвяме сега един план за бързо реагиране. През 2013 година 11 човека са загинали при търговски полети. Обикновено обаче това се отразява всеки ден от новините и се задържа там като новина. Виждате влака от Сантяго, който дерелира. 123 души загинаха. Милиони хора видях видеото в YouTube. 26 000 души са загинали в пътни инциденти. Това означава 500 всяка седмица по европейските пътища. Много често обаче тези новини се съобщават само с няколко реда и то в местните вестници. Спеся... Спасяването на човешкия живот има голяма економическа възвръщаемост. Ако умножим всичко това с поне хилядата човешки живота, които са спасени, това ще доведе до 18 милиарда спестени между 2011 и 2013. So we have an EU target. Имаме европейска цел а, да има 50% по-малко смъртни случаи по пътищата между 2010 и 2020. Това означава 7% по-малко смъртни случаи по пътищата годишно. данните за 2014 показват, че има само 2% намаление в сравнение с 2013. Трябва да се направи много повече. Призоваваме Европейския парламент да ни подкрепи и във вашия доклад, господин Ван Декап, се обръщаме към Европейската комисия с цел а, намаляване на броя на ранените по пътищата. Искаме директивата за управление на безопасността а, до всички пътища. Сега там са включени само а, трансевропейските транспортни мрежи. Искаме освен това се направи преглед на а, общия регламент за безопасност. Трябва да се вградят технологии в автомобилите, като например подсещащи сигнали за слагане на колана в автомобила за всички седалки, а, нови спирачки, които да бъдат използвани в спешни случаи, така нататък. 97% от всички а, смъртни случаи при транспорта са при шосейния транспорт. Призоваваме Европейския парламент да ни подкрепи, за да може компетенциите на законодателната агенция да доведат до създаване на а, такава за пътния транспорт. Преминаваме към Кристофър Арвин който е от Европейската федерация на пътниците. Uh, Това е една доброволна федерация, 30 асоциации има в нея, в 20 европейски държави, е, са обединени от едно и мисля, че то обединява всички ни, дори и присъстващите тук, а то е, че когато погледнем което и да е предложение, всеки търси ползвателите каква полза ще могат да извлекат. Това трябва да е отправната, пък и крайната точка на всяка една оценка. Казвам това пред вашата комисия, тъй като смятам, че алфата и омегата на вашата работа е да кажат каква е ползата за пътниците, за ползвателите, каква е ползата за гражданите, от която и да е инициатива в сферата на транспорта. Имаше истински ползи последните 15 години от транспортни инициативи, реални инициативи, например в авиотранспорта, там има много голям избор, по-низки цени, по-голяма гъвкавост и повсеместно много вълнуващи елементи се развиха, също, що се отнася до правата на пътниците. Те са важни, защото те са едно истинско доказателство за това, че институциите признават, както пише в законодателството, че пътниците са по-слабята брънка в договора за транспорта. Т.е. има дисбаланс между отличната страна индустрията и от тези от нас, които ползват транспортните мрежи, каква полза могат да извлекат. Независимо от това, има едно голямо предизвикателство от Бялата книга от 11-та година. Говори се за намаляване на емисиите на парникови газове 60% до 2050 година, което е едно голямо предизвикателство и най-голямото предизвикателство всъщност е да се постигнат отделните цели, които са свързани с градовете, баланса между видовете транспорт, както и гарантирането на това да променят начина на си на придвижване пътниците. Ето ви графиката. Жълтата линия е настоящия дял на ЖП транспорта, а червената е пътния или шосейния транспорт. Отново, от 2009 до 2050. Така си представя нещата бялата книга. Виждате драматична промяна. Изключително драматична, защото говорим за многократно увеличение на дела на ЖП транспорта в този пазар. И тогава ще се попитаме как точно ще стане това. В някои части на Европа може да се подходи сталинистки, имаме планова економика, правим го. Другия начин може да бъде като, например, потребителя да сметне, че трябва да направи нещо, защото е принуден. Например, няма достатъчно пътища или е пренаселен шосейния транспорт и се качи на влака, защото няма друг вариант. Или избор. Устойчивия транспорт би трябвало да бъде този, който хората да искат да изберат. Това е още по-важно след 2011 година – има някои тенденции, които се случват сега. Не е важно само пътната безопасност. Осъзнава се всъщност и въздействието върху здравето на транспорта, върху много повече хора – Европейската агенция за околна среда преди някой ден публикува нещо от труда на 400 смъртни случая. Въобще не говорим за ранени или хора, с които по някакъв начин са пострадали. 400 смъртни случая годишно. Това е основен фактор. След това, е, трафика. Идеята всъщност беше да се види економическото въздействие на задръстванията. Дори само поради тези две причини трябва да погледнем а, как да придвижим напред желанието ни. Как обаче да стигнем до Луната? Как да направим така, че хората да разглеждат всичко това по нов начин? Един от вариантите е да имаме един а, цикъл от добродетели, по-високо качество, по-задоволени потребители, промяна в видовете, политическа подкрепа, която да доведе до финансиране, което пък от своя страна да повиши качеството. Този нали, цикъл на добродетели всъщност ще ни покаже. Ам... Разработил съм един документ, който е много по-подробен. Извинявам се, че много ситно е изписан текста, едва ли може да го прочетете, но тук са записани ясни неща, като например да се сръчим върху тези елементи, които са най-смислени за потребителите. Надежност, достъпност е, и така нататък. Имаме нужда от промяна в менталитета, начина по който мислим за колективния транспорт, начина по който мислим за значимостта на устойчивостта, на, не само да променим отношенията, а, чисто и просто това са алфата и омегата на подхода ни към транспорта. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Томас Аванцата от Международната асоциация по публичен транспорт. Thank you very much, Mr. President. Thank you for the... Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да говоря днес пред вас и да представя нашите мнения по този, тази бяла книга. Нашата организация е Международна асоциация на обществения транспорт. Имаме представители от почти всички държави. Първо искам да кажа, че ние също допринесохме за целите, е, включени в е, Бялата книга. Този транспорт е, превозва над 60 милиарда души годишно, включително и ЖП транспорта, и помага активно за намаляване на емисиите на парникови газове. Освен това, нашият сектор работи за намаляване на въглерода и предлага альтернативи е, с горивата, както и с електрическите автомобили. Ние също искаме да подобрим безопасността по пътищата, така както е показано на, този, е, на тази графика е, като използваме най-безопасните транспортни опции. Общественият транспорт също допринася за по-добро равенство в градовете, а също и за движението на хората, за физическото им състояние. Подпомага също намаляване на а, задръстванията и цената, която те струват на всички. Също общественият транспорт води до развитие на економиката на градовете, подобрява връзките е, и намалява също разходите за пътуване. За много европейски е, компании тези връзки са най- е, важният фактор за подобряване на бизнеса и на образованието. Също развитието на обществения транспорт прави градовете по-атрактивни и е, е свързано с стойността, така да се каже, на тези добавената стойност, създадена в градовете. Естествено, добрият е, обществен транспорт привлича и туристите. Те, нашите компании са измежду най-големите работодатели в градовете и а, тези места, работни места не могат да бъдат а, преместени другади. Нашите членове продължават да подобряват качеството и достъпността на услугите, Полагат се усилия непрекъснато в тази област за... и те са полезни за всички пътници, включително и тези с намалена мобилност. И, и за да отговорим на все по-променящите се изисквания на, от нашите граждани, ние започваме да разработваме електронните билети. Имаме е, такава интероперативна система, която свързва различни схеми вече съществуващи днес и също считаме, че сътрудничество с други а, доставчици на мобилни услуги е от, ключев, от ключово вещество и че ние сме координатор на една такава интегрирана система. По причините, за които вече споменах, става ясно, че устойчив, безопасен и лесен за достъп транспорт, обществен транспорт е а, ключовата идея за бъдеще. Смятаме, че тази бяла книга е правилна крачка напред. Както знаете, интелигентните градове искат такова прехвърляне към обществен транспорт и бялата книга подкрепя също развитието му. Но това не е цел сама по себе си. Абсолютно необходимо е тази промяна в транспорта да се осъществи, за да се постигне ефикасна и устойчива градска мобилност. Ако погледнете графиката, която ви показвам, тази промяна все още не е постигната. Имаме нужда от общи усилия. Виждате, че броят на използването на превозните на средства от обществения транспорт се увеличава, но все още е сравнително слабо. Все още малко а, такива дневни пътувания се осъществяват и ако продължим нещата така, както до сега, виждате втората колона, второто стълбче, няма да имаме кой знае каква промяна. Ако от друга страна обаче, това е последното стълбче, ако удвоим а, използването на тези превозни средства, тогава ще имаме голяма промяна. Това и е значително ще намали емисиите парникови газове. Така че ние препоръчваме да се задържат амбициозните цели, посочени в Бялата книга. Тези цели насърчават градовете да приемат правилните политики на местна почва и също да се подсилят мерките за постигане на тези цели. Ефективните транспортни политики зависят от много решения, например градското планиране, политиката относно паркингите, инфраструктурните инвестиции, така че ние искаме Европейския съюз да помага на развитието на тези съгласувани политики на местно ниво. Третата ни препоръка е да се дадат финансирания за развитие на общ... инфраструктурата на, успе... на обществения транспорт и също да се използва един европейски фонд за стратегически инвестиции. Сигурността на дългосрочното финансиране е най-доброто средство за развитие на този транспорт и също така ще позволи подобрение и включване на нисковъглеродните технологии в транспорта, както и ще помогне да се осъществи прехвърлянето на пътниците към този транспорт. Също, за да подобрим обществения транспорт, имаме нужда от повече научно-развойна дейност, и иновации, за да а, осигурим осъществяването на целите. И накрая, също а, трябва да се включат външните разходи и да се осигури устойчив транспорт. Благодаря. Благодаря. А сега Сабин Триер, заместник генерален секретар на Европейската федерация на транспортните работници. Благодаря, господин председател. Нашата федерация представлява над 3,5 милиона работници в транспорта. Нашият проблем е, че винаги Имаме да кажем много за всичките транспортни средства, транспортните видове, мобилност. Ние много често сме консултирани за различни условия на работа и мобилност, но не винаги имаме достатъчно време, така че сега ще се спра най-вече на социалния дъмпинг и за нуждата от ясен график за развитието на транспорта, защото, разбира се, мога да говоря и за отделните типове транспорт, но нямам време. Да не забравяме, че, нашите транспорт, че без нашите транспортни работници няма транспорт. Поне няма да има за следващите 20 години. И е този, е тази Бяла книга в параграф 37 казва, че отварянето на пазара трябва да върви заедно с качествена работа, условия на работа защото работниците в транспорта са ключов елемент за качеството на всяка транспортна система. Също се казва, че всички знаят, че липсата на работна ръка и на умения на работната ръка ще се превърнат в проблемите на транспортната система за в бъдеще. Нашата асоциация ETF смята, че този проблем е верен, но на този етап комисията прави козметични промени и няма нищо задълбочено, което да е предприето, за да се запазят работните условия и е, да се избегне социалния дъмпинг в този сектор. Ние можем да дадем много примери за е, подобни случаи във всички типове транспорт. Ние също имаме а, усещането, че специфичните характеристики на транспорта са непознати. Имаме нужда да знаем, че работниците в транспорта са транспортни работници. Това няма нищо общо с мобилността на гражданите в Европа. просто това са транспортни работници. Те са по-язвими, имат нужда от специална защита, за да се избегне да се превърнат в жертва на бизнес модели, които използват всякакви пропуски в законодателството във вътрешния пазар и се стремят да намалят всички разходи до минимално. Не само относно работниците, но също така и а, всякакви други практики на социален дъмпинг. Тези практики а, подкопават оставащите работни условия в Европа. И много от работните места са, при нас са свързани с безопасността. За да има безопасност, имаме нужда от добри работни условия, да се намали, да се умората и да осигурим високо квалифицирани служители. В транспортния сектор имаме а, този сектор е сравнително привлекателен, но също а, този сектор понякога е свързан с а, странно работно време и отсъствие от вкъщи. И много от младите е, искат да имат по-добър баланс между семейен живот, личен живот и е, професионален и за това нашия сектор е, е в много тежко положение. ETF и а, неговите членове се сблъскват всеки ден с а, провалите в социален план на, на настоящото законодателство и те не могат повече да понасят тези условия. Комисар Председателя на комисията Юнкер, както и отговорника за транспорта в комисията, казаха, че няма да толерират повече социалния дъмпинг. Време е, наистина. И ETF е, смята, че преразглеждането на а, Бялата книга не е достатъчна. Имаме нужда от пълна промяна в законодателството. Имаме нужда от правила, които да, които да осигуряват добри условия за всички транспортни сектори. Преразглеждането на Бялата книга трябва да се спре на няколко основни проблеми фалшивите компании, компаниите почтенски кутии, различните типове транспорт, разликите между отделните държави, където компаниите се установяват и се регистрират работниците им и където се осъществява наистина транспортната услуга. Законодателството също трябва да засегне и самонаетите лица. И трябва да се а, промени законодателството за подизпълнителските услуги, което е свързано тясно с социалния дъмпинг, а също и с обществените поръчки при летища или пък ЖП проекти. Трябва да се следи за времето за почивка и времето за шофиране, примерно, за всички, при всички типове транспорт, не само при а, тежкотоварните камиони. Използването на тахографите трябва да стане за всички типове транспорт. И също да се избегне така наречения дъмпинг, свързан с квалификациите, защото високата квалифицираност на работниците означава повече безопасност – също трябва да се осигури социалната защита на тези работници. На този етап тя е различна в зависимост от мястото, където работят, мястото, където живеят. Много често а, има едно разминаване в дефинициите между временно местопребиваване, постоянна регистрация. Всички тези пропуски се използват за социалния дъмпинг. Имаме нужда от колективните трудови договори и други социални задължения забелязваме една тенденция да се а, прехвърлят проблемите на цял един сектор към социалния диалог. Ние не можем да решим само със социален диалог този проблем. Имаме нужда от законодателство, а също и правоприлагащи власти. След като вече имаме законодателство, социалния диалог може да бъде а, част от процеса, да се вслушваме в а, комитетите, които работят по социалния диалог и комитетите по социален диалог, синдикатите могат да подпомогнат за решаване на проблемите, но те не могат да ги решат сами. И в заключение, развитието на транспорта на европейско ниво е поставено под въпрос и има проблеми, свързани с устойчивостта му и с социалните му придобивки. За да имаме а, справедлива конкуренция, трябва да имаме справедливи условия. И ETF смята, че ако се продължи с либерализацията без разрешаването на социалните проблеми, ще създаде нови економически и социални, дори политически проблеми. И ние искаме Европейската комисия и Европейския парламент да спрат тези, да спрат този сляп подход на либерализация и да включи нашата гледна точка в дневния график. Благодаря. А сега господин Ванденка. Господин председател, едва ли бихте се изненадали, ако ви кажа, че всички са вече малко изморени, но ние ще продължим напред. Първо, два въпроса към господин Йост. Какво бихте ни казали е, за държавите отличници и кълпазани? Знам, че не е хубаво да посочваме но все пак знам, че пътната безопасност е подобрила съществено в някои държави членки, но не и в други. На второ място, какво може да се направи? Вие предложихте множество мерки, но те трябва да се приемат на национално ниво. А за средносрочния преглед на Бялата книга е необходимо да знаем конкретно какво може да направи Европейския съюз. Господин Ервин. Ето, виждам, че Европейския съвет за транспортна безопасност има своя план, който е много добър Наистина автомобилите в градовете са един от големите проблеми. Въпросът ми към вас е как да насърчим градския транспорт повече. Господин Аванцата, имам въпроси към вас. Ние казахме по бялата книга, че външните разходи трябва да станат вътрешни. Кой обаче не позволи това да се случи? И накрая, госпожо Триер, вашето послание е пределно ясно. Но бих казал, то е до някъде устаряло. Пазарът се е променил, работните условия също. Има по-голяма гъвкавост, Какви са вашите три препоръки към нас? Какво можем ние да направим? Европейския съюз може да си приема всякакви правила, но ако пазарът не ги прилага, каква е ползата? Например, има нелояна конкуренция, която навлиза отвън. Очевидно ситуацията е лоша. Благодаря, Клаудия. Инициативele dumneavoastră съм foarte от илеля. Благодаря, господин председател. Много са полезни вашите инициативи, особено свързаните с безопасността и социалните въпроси. Аз представлявам социалистите и демократите. Много е важно, според мен, бялата книга да предложи подобрения и да има реално отражение върху живота на гражданите. Всички тези фактори зависят от субсидиарността на национално ниво, как можем да имаме приложение на европейско ниво. Качествени работни места, обучение и образование, заплащане. Всичко това са ключови въпроси в транспорта, но как да хармонизираме? Как изобщо да решим проблема, свързан с факта, че опираме до област, която се развива най-вече на национално ниво. Искаме да намалим пътните происшествия, но как това да се издигне до европейското ниво? Как да сме сигурни, че държавите членки ще изпълнят препоръките на парламента и комисията? Благодаря ви, госпожа Мейснер. Благодаря. Аз от името на Алде бих казала, че наистина има нужда от огромни подобрения в тази област. Господин Ван де Камп вече говори за това. Какво да направим на европейско ниво, като опираме до субсидиарността? Разбира се, важно е финансирането. Финансираме европейски коридори, все повече и повече от тях се планират, но те обслужват на практика националните интереси. Как да се развие всичко това на европейско ниво? Говорим за промяна на модела. Много е важна и местната мобилност. Какво става с селските райони – мислим за съвместно солидарно ползване, но как да се ползва солидарно един влак, ако просто няма влак? Знаем какво става с железниците на много места и едва ли ще се направи крачка назад. Говорим за повече информираност, за различни транспортни модели, особено в градска среда. Говорим за отворено пространство. Освен това, Говорим дори и за експериментите, при които няма пътна сигнализация. Не знам как се оправят пешеходците в този случай обаче. За нас са важни и електрическите автомобили, но е интересно това е отворено пространство. Благодаря, госпожа Килонен. Благодаря за отличните коментари. Има въпрос към Сабин Триер, която представлява Федерацията на транспортните работници. Е, вие, госпожо Триер, казахте, че трябва да се предприеме спешно действие, за да се избегне социалният дъмпинг. Какво е това действие обаче? Благодаря. колегата Скрилеч. Благодаря ви. Чухме отново отлични презентации. Въпросът ми първо е за безопасността. Знаем, че в САЩ се изисква автомобилът така да е оборудван, че да може да излъчи електронно повикване при нужда. Нашите автомобили не са оборудвани по този начин. Какво мислите вие за това? И ясно е, че въпросът е свързан с броя жертви на пътните происшествия, но и изобщо с развитието на европейската автомобилна индустрия. На второ място. С колеги проведохме мозъчна атака. Тя беше по друга тема, но така или иначе, ако се говори за политика, се питаме кои са хората, които ще трябва да изпълняват. Кои я финансират, какво желаят гражданите. Какво мислите вие? Ето, днес можем да си купим билет с смартфона – После използваме билета. Оказва се обаче, че в повечето големи европейски градове е невъзможно да си купиш билета електронно. Защо е невъзможно това? Не може ли да се намерят пари от Европейската инвестиционна банка, например, да ги убедим, че това е важно, че трябва да се отделят средства? за европейския транспорт. Да търсим решението за интелигентните билети. Благодаря, господин Кох. Благодаря. Въпрос към господин Йоз. Говорихте за системите в помощ на шофьора. През последните няколко години тук има огромен пробив. Качеството се е подобрило. Очаквате ли политиците да изискват новите системи да бъдат веднага внедрени? Благодаря, казва председателят. Аз също ще задам въпрос. Ето тази 6-месечна карта, годишна карта. Намесвам се, защото тя е много полезна. Например, студентите ползват такива карти и свикват с използването на обществения транспорт. Разбира се, ако са доволни от него. Когато не са доволни, не го използват. Но по този начин и младите привикват да не разчитат толкова на автомобила, колкото по-възрастните. На второ място, 10% от автомобилите в Европа биха били напълно достатъчни за нашите нужди, което означава 90% по-малко автомобили. Представям си как биха реагирали производителите на автомобили, когато ни чуят, защото за тях такъв подход означава загуба на работни места. Но ако хората променят нагласите си, индустрията ще трябва да се промени. Ако намалим с 90% броя автомобили, ще намалим с 90% и пътните происшествия. Всъщност, преди 5 години 25 години, извинете, собственик на Daimler Benz каза, че те не са автомобилна компания, компания за мобилност и наистина произвеждат какво ли не, включително и велосипеди. Вярно е, техните велосипеди са много скъпи, но така или иначе са велосипеди. След това Настъпи промяна в управлението на компанията, връщане към пълната зависимост от автомобилопроизводството, но ето, сега те може би ще разберат, че ако разчитат единствено на това, ще фалират. Трябва да разчитаме на високоскоростните влакове, велосипедите, електрическите велосипеди – производителите на автомобили е необходимо да могат да направят тази промяна, да станат компании за мобилност. Направят ли го, ще оцелеят. Това е предизвикателството за индустрията. Каква би била вашата позиция? когато индустрията разбере, че трябва да има промяна на нагласите и те съответно трябва да променят своята ориентация. Направили се това, няма да има загуба на работни места. Ясно е, че искаме да защитим тези работни места. Ето това са моите въпроси. Сега давам думата на нашите гости. Госпожо Йост. Uh, uh, uh, Благодаря ви. Въпроса за добрите и лошите държави, членки, отличници и кълпазани. Имаме разбивка. Швеция, Холандия, Обединеното кралство, Ирландия са осъществили голям напредък. Ирландия и Испания, балтийските държави наистина са постигнали много и това не се дължи само на кризата, а на добрите мерки. Основното е правоприлагането. Ограниченията на скоростта, санкциите за неизползване на предпазен колан и съответно каски – като основното е управлението на скоростта, инсталирането на камери за наблюдение. Това наистина спасява човешки животи. Примерите от Испания и Франция го доказват. Други мерки са свързани с подобряването на инфраструктурата. Тук европейските институции имат своята роля – Държавите членки трябва да бъдат насърчени да направят повече. А директивата за безопасно управление трябва да обхване всички видове пътища, държавите членки да определят черните точки в тяхната система. Това да се направи и за селските и градски пътища а не само за магистралите. Трябва да намалим и броя на ранените, защото те са много. Да видим какви мерки да приемем, тъй като се намалява броя на загиналите, но не се намалява сериозно броя на ранените – трябва да призовем и за създаването на нова агенция. Няма Европейска агенция по безопасността. Необходимо е да се разширят правомощията на Железопътната агенция, така че да се обхване и този аспект. Накрая Комисията по транспорт би трябвало да настоява за включване на безопасните технологии в новия вариант на директивата за безопасността. Така отговарям и на господин Кох. Наистина технологиите са много напреднали Има все повече модели, които напълно доброволно включват системи като напомняне за поставяне на предпазния колан и други. Има доброволни програми за проучване на потребителските нагласи, но това означава, че всеки гражданин трябва да е отговорен. Същевременно пазара е разделен между Западна Европа където производителите предлагат тези опции стандартно и източноевропейските държави, където дори опцията за закупуване на този вид оборудване не се предлага. Така че важно е да има системи за интелигентно управление на скоростта, автоматични спирачки. Това ще намали броя на жертвите. Един вид технология помага на друг вид технология, разбира се. Благодаря. Много ви благодаря. Подобно на мнозина, тук аз съм убеден, че транспортът е ключов за економическия растеж, социалното сближаване и, сериозно погледнато, оцеляването на планетата. Ако споделяте това мнение, господин докладчик, какво повече трябва да се направи? Според мен на първо място е необходимо всички да разберат, че транспортът е нещо сериозно. Не може нещата да се отставят, да се развиват от само себе си. Например, при четвъртия железопътен пакет, как се стигна до тук? Необходимо е да упражним натиск и да осигурим финансиране – след това обществения транспорт в градските центрове. Тук въпросът е какво е търсенето, от какво имат нужда потребителите. Те имат нужда от достъп, надежност, искат да могат да седнат, когато се качат в превозното средство – да могат да си го позволят, но за това са необходими и социални политики. Самият аз съм от Обединеното кралство. И знам много добре, че съм защитавал дълго пазарния либерализъм, но в Лондон също времено виждам, че Хората използват автобусите много повече заради интервенцията на политическо ниво. Сега тази система е много по-добра, надежна, хората разчитат на нея, но за това е необходимо да има воля, да има действие, не лицемерие. Ще кажа на парламента. Спрете лицемерните. Не им позволявайте те да постигнат своето, когато политиката е достатъчно ясна. Благодаря, господин Аванцата. Monsieur le rapporteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les, les transports publics Qu'est-ce qu'on peut е, Трябва да видим какво можем да правим тук, за да подобрим транспорта. Един от основните случаи, е, един от ключовите елементи е да разрешим парадокса. От една страна, транспортният сектор е сектор на местно ниво. И едновременно с това, приоритетите трябва да се дефинират локално. Но трябва да видим ключовия елемент тук най-спешните места, това са градовете. И в повечето случаи точно там са резервите, а именно промяната на бюджетите. А също и промяна в интервенцията, която трябва да бъде голяма в този сектор. Спешните ситуации са в градовете. Там са проблемите свързани с климата, също и с качеството на живота, нуждата от подобрение на конкурентноспособността и е, именно там са очакванията на гражданите, на пътниците и в градовете. Сутрин сме блокирани в е, пренатоварените, претъпкани е, влакове или метра и започваме зле деня. И именно там са очакванията на Европейския съюз и трябва да действаме възоснова на цели, които са много ясно залегнали в Бялата книга, но трябва да ускорим изпълнението им. Трябва да разберем, че наистина спешно да решим положението в градовете и е също да действаме най-вече върху този градски е, транспорт, е, защото там се показват успехите на целия сектор – за да действаме, ние сме си набелязали три приоритета. Първо, научната дейност, да не се забравят градския транспорт в научно-развойната дейност. То е обикновено забравения беден роднина в тези програми. Също да не забравяме плана за инвестиции на комисията Юнкер и също няма да постигнем конкурентоспособността, ако не, ако не се средоточим върху градовете. В е, тези трансевропейски мрежи се говори за градските възли, градските хъбове. Ето това е ключовият елемент, но на този етап то е в много зародишна фаза и трябва да развием тази насока. И после Трета точка – съгласуваността. Няма да подобрим ситуацията, ако пивнем тук и там. Трябва да погледнем картината по-отдалече и да синхронизираме действията си навсякъде. Трябва да помислим за градските мрежи, също за а, работа от разстояние на гражданите, за работа от вкъщи или пък с по-гъвкаво работно време и също да помислим и за разходите, защото подобно управление на разходите не е лесно, има нужда от много смелост. И, и за тази цел понякога трябва да е човек, който е стъпал здраво на земята и който е запознат с проблемите на място. И една последна дума. Професиите в а, а, този сектор е да осигуряват масов транспорт, но да превозват все пак хора. И наистина Отговорите не са еднакви навсякъде и благодаря, че ми опознахте една минута допълнително. Благодаря, Сабина Триер. И аз благодаря, господин Ван Декамп. Запозната съм повече с пътния транспорт много от работните места са в този сектор. Международната конкуренция тук не е релевантна. Що се отнася до авиацията, може би пример с морския сектор не е най-добрия. Там има голям проблем вече 50 години. С такъв аргумент ще стигнем и до въздухоплаването няма вече европейци, които да работят във въздухоплаването. Трябва да гледаме други примери. Три основни момента казахте. Много ми е трудно да избера три. Но един от най-големите проблеми в транспорта за мобилните работници е прозрачността на договорите, трудовите договори, там където се плащат социални осигуровки и да не се допускат ситуации, в които да имаме а, фалшиви фирми, почтенски коти или там, където работещите да не знаят към кого да се обърнат, че се отнася до безопасните условия на труд. С а, тези фалшиви фирми или фалшиво заявяване на статут самонает, а, всички тези въпроси са тясно свързани. Още нещо. Безопасността. И това води до времето за почивка и условията на труд. Както казах, не става дума само за шосейния транспорт, а за всички видове транспорт. Трябва да положим усилия да прилагаме на практика съществуващото законодателство и да дадем необходимите инструменти. И накрая нещо от моя сектор задължителна защита на работниците при обществени поръчки, независимо в кой вид транспорт. Благодаря. Сега коментари от економически и социален комитет. Първи е Стефан Бак, като докладчик. Благодаря. Комитетът е, бе помолен да даде становището си по Бялата книга, за да подготви парламента доклада си по този въпрос. Благодарим за тази възможност. Нашия комитет още не е излязъл със становище. Становището трябва да бъде прието на пленарното стане през април. Днес мога да резюмирам черновата. подобно на вас, и ние проведахме про изслушване на 6 март, изслушахме различни страни по прилагането на Бялата книга и по пътя напред. Отбелязахме, че комисията е изпълнила обещанията си в Бялата книга, защото половината от въпросите вече са били засегнати. Но няма достатъчно завършено законодателство. Законодателите много често не приемат предложението на Европейската комисия или са го променили до неузнаваемост. В други случаи държавите членки са били бавни или просто не са приложили добре законодателството. Що се отнася до отварянето на ЖП пазар, европейско небе, вътрешните разходи и други части от Бялата книга. Законодателството не е технически процес, който лесно може да се планира. Това е политически процес, който прави това, което е политическо приемливо. Но недостига ни при достигане на целите, които сме си заложили, е голям. Намерението на новата комисия да разгледа политическото положение преди да направи предложение и да прави по-малко предложения, но успешни, както и да заложи на прилагането и мониторинга е добро. Надяваме се в бъдещата ревизирана бяла книга това да е очевидно. Почти всички теми, засегнати в бялата книга, са все още на дневен ред. Нито една от тях не е завършена или стигнала до ниво прилагане. Нашето становище говори по конкретни теми, които за нас са ключови. Финансиране и взаимодействие между механизма за свързване на Европа и е, фонда за стратегически инвестиции. Имаме огромни е, нужди от е, финансиране в трансевропейските мрежи и други пак има огромни възможности, които този фонд може да задели средства за проекти, които не са търговски жизнеспособни, но при които има голям интерес от обществото, например трансгранични проекти или проекти в негъсто населени райони. Фондът също може да помогне да се приложат проекти, които са важни, но са трудни за прилагане от другите фондове. Но при Фонд за стратегически инвестиции има друг проблем. Сумата, която ще се вземе от, фон, от механизма за свързване на Европа към този фонд е голяма и трябва да сме сигурни, че тези средства, 2,7 милиарда евро, наистина ще се използват по начин, който отговаря на приоритетите на ТНТ като цяло. Иначе всичко ще отиде в търговски привлекателни проекти, които няма да постигнат нищо по целите на ТНТ за свързаността. Що се отнася за финансирането на инфраструктурата? Не може а, потребителя плаща да е универсално решение. Има много сфери, където това би било невъзможно, тъй като потребителя не може да плати. Ако го направим, хората няма да могат да бъдат мобилни и няма да има конкурентоспособност за бизнеса. Например, в отдалечените или е, рядко населените райони, както и район, или хората в уязвимо положение тези потенциално негативни ефекти от таксуването трябва да бъдат взети предвид. Сега внасянето във вътрешен план на външните разходи. Пътният транспорт само може да го направи и то само когато няма задръствания. Когато говорим за замърсителя плаща, това ще повиши цените на придвижването. Трябва да се прави разграничение между а, замърсителя плаща и ползвателя плаща, защото целта е да се таксува поведението. Освен това, модалната промяна е една цел, която според нас трябва да бъде много по-гъвкава. И е, това е записано в Бялата книга от 11-та година. Има големи разлики между държавите членки и между централните части и перифериите. Това означава, че трябва да има комодалност и всички видове транспорт трябва да бъдат по-ефикасни, по-устойчиви и по-отделно и като цяло. Отварянето на пазара е нещо много важно във всички сектори, за да имаме устойчив транспорт. Смятаме също така, че е много важно правилата, които го управляват, да бъдат ясни и да бъдат лесни за проследяване. А това не винаги е така. Трябва да се използва програмата REFIT, инициативата за по-добро нормотворчество. Един добре функциониращ вътрешен пазар с ясни правила ще бъде много полезен за всички. Социалният дъмпинг за нас е огромен проблем и трябва да се справим с него. Но не е задължително свързано с отварянето на пазара. Има правила за справяне с социалния дъмпинг, като например директивата за командарираните работници и директивата от 14 година за прилагането на предходната директива, както и на скорошното предложение за европейска платформа за предотвратяване на недекларирания труд. Необходими са допълнителни мерки и по-ефикасна комуникация между всички органи на властта в отделните държави членки. Не бива да се създават решения, които обаче да са по-лоши от проблема. Решенията трябва да бъдат пропорционални и не трябва да пречат на операторите на пазара, които спазват правилата. Смятаме, че градският транспорт е много важен въпрос за бъдещето. Става дума и за пътническия транспорт, и за другия транспорт. Затова смятаме, че европейското законодателство трябва да стигне до градовете, особено в сферата на транспорта, за да има хармонизиране. Например, системите за таксуване, за достъп, които са важни и за околната среда, и за функционирането на вътрешния пазар. Техническото новаторство включая ВИ, системи за придвижване, са много важни за устойчивия транспорт Използването на обществения транспорт е една мярка, която ще доведе до незабавни резултати и за нас това трябва да бъде посочено в Бялата книга. И в заключение, в този контекст, искаме да се съсочим върху новия бизнес модел. Модели като, например, Uber. Комисията трябва да се вгледа в социалните аспекти, като, например, условията на труд на шофьорите, състоянието на пътниците като потребители и разделянето на отговорностите в случай на инциденти. Благодаря ви отново, че ни дадохте тази възможност. Много ви благодаря. Имаме още двама оратори, но, няма, но времето ни свърши. Ще помоля преводачите да ни дадат възможност да чуем тези оратори. Много ви моля да говорите много кратко и накрая ще дам думата и на Ван Дека. Комисията има думата. Благодаря, председателю. От името на Европейската комисия искам да кажа, че приветстваме инициативата на Европейския парламент да се излезе с доклад по собствена инициатива, който много полезно ще съпътства нашето упражнение по преглед на Бялата книга. Ще ни дадете полезни идеи. Това изслушване също бе много полезно и много качествено. И е много своевременно, защото ние вече започнахме прегледа. Мисля, че повечето от вас вече са видели, ако не знаете, казвам сега, ние стартирахме консултация с заинтересованите страни в интернет. Това започна на 10 март. Комисията обаче и имайки предвид времето, имайки предвид и това, че ще излезем с а, голямо предложение, няма да говоря по същество, ще кажа само няколко думи за процеса. Европейската комисия още не е решила каква ще бъде правната форма на този преглед на Бялата книга. Това, което ще направим е да направим този преглед, ще видим какво е приложено, ще видим какво не е в достатъчна степен е било приложено, ще се опитаме да анализираме причините, защо евентуално има такава неудовлетворително изпълнение и в светлината на днешното изслушване, където имаше много доказателства, ще вземем предвид това, че света вече изглежда различно. Вече сме 2015, той не изглежда така, както изглеждаше 2011. И чисто транспортно погледнато има нови бизнес модели, нови технологии. социални въпроси, услуги в центъра и така. Ще направим оценка на това къде се намираме 2015 година, като визия и като план за действие, който бе зададен през 2011. Най-вероятно ще публикуваме като някакъв доклад по прилагането преди края на годината този преглед. Ще видим обаче какъв е политически апетит на Европейската комисия в края на годината и дали това ще бъде развито в е, допълнителна степен за пълна политическа оценка в началото на едната година. Така стоят нещата по-настоящем. Що се отнася до приоритизацията, това ще бъде ясно зададено в рамките на нашия анализ. И накрая, Бялата книга не е единствената инициатива в сферата на транспорта. Имаме стратегическия план за действие за енергийния съюз. Там има доста инициативи, свързани с транспорта. Цифровия дневен ред се очаква скоро. Това ще бъде част от прегледа на Бялата книга. Благодаря и не на последно място докладчика по бялата книга Ван Декан. Благодаря, господин председателю. Талинг, een samenvatting te geven. Ох, много се изкушавам да резюмирам сега всичко за следващия час, час и половина. Без превод мога да го направя, но няма да го направя. В НЕП има едно вътрешно заседание по фонда за стратегически инвестиции, така че и там трябва да отида, за да съм сигурен, че е защитено финансирането за транспорта. Изключително ценен ден. Много хора чухме. Секретарията също слушаше през цялото време. Аз съм си записал много приоритети. Градски транспорт, поделяне на автомобили, комодалност, социална мобилност. Само някои от тях са те. Сега ще започнем да работим. Благодаря за всички идеи и предложения. Напълно съм съгласен с представителя на Европейската комисия, че това изслушване успя да свърже много елементи. На 14 април ще излезем с проекто доклада си мисля, че най-вероятно вие ще можете да дадете идеи тогава. Искам да благодаря по-специално на членовете на Економически и социален комитет, които са готови да ни кажат какъв е техният доклад. И приятна вечер на всички! Много ви благодаря. Много хубаво говорихте и най-хубаво беше, че беше кратко. По-малкото е повече. 13-14 април дебати, крайен срок 20 април за изменения, комисията Тран, 28 май ще гласува доклада, пленарно заседание ще се вземе през юли. Искам да се възползвам тази възможност да благодаря на последните ни оратори, благодаря на всички от тези, които участваха, благодаря на присъстващите, искам да благодаря на секретарията, който организира всичко това, искам да благодаря на преводачите, които останаха след края на работния си ден. Благодаря ви Приятна вечер, прекрасен дебат, много интензивен. Мисля, че покрихме всички аспекти на Бялата книга. Много ви благодаря още отново. Приятна вечер. Благодаря.